Good morning. I ask everybody... Добър ден. Моля всички да вземат местата си, да а, можем да се подготвим, за да започнем и заседанието, семинар. Uh, good morning, everybody. Uh ден отново. Казвам се Инес Субер и съм заместник-председател на Комисията по заетост на Европейския парламент. Ще премина на португалски. E a todos, bem-vindos a este seminário conjunto organizado pela Comissão do Emprego e Assuntos Sociais Eh, que pretende juntar as quatro agências que trabalham nas, nas áreas, nas nossas mesmas áreas, para discutir. Днешният семинар е посветен на европейския социален модел, тъй като той е един от основните фактори, гарантиращи конкурентоспособността на Европейския съюз. За мен е изключително удоволствие днес да домакинствам на този семинар Подобни семинари вече са се провеждали, подобни или идентични. Последният от тях обаче бе преди две години, на 31 юли 2011. На предишните издания бяха обсъждани предимно въпросите на младежката безработица, както и предизвикателствата, пред които сме изправени в областта на просветата и образованието и, тяхна, и тяхното взаимодействие с трудовия пазар. Освен това, бяха подробно обсъждани възможностите за младите хора да намерят достойна, прилична работа с достойно и прилично заплащане – Има група младежи в днешното общество, които не участват в нито един от циклите на обществен живот, бил той свързан с образованието, с професионалното обучение или с труда. Дебатът се проведе с участието на много представители на различни обществени сфери. И днешното издание цели същото да подпомогне работата на агенциите и да направи така, щото трудът им, усилията им да са плодотворни. Днес обсъждаме, както знаете, социалният модел в Европа. И за това бих искала да почна с представяне на нашите гости, министър Валерио Ласър от Молдавия. Той е участник в единия от панелите експерти, с които ще започнем. Добре дошли и на директорите на четирите агенции. Също така, бих искала да се обърна и към участниците в този семинар. С молба да попълнят формуляра, който ще им предоставят от нашия секретарят и след това да го предадат обратно. И така, давам думата на първия директор Кристиан, Кристиан Фетмайер. Благодаря, госпожи и господа. От името на моята агенция за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли. Искам да благодаря на госпожите Берес и Субър и въобще на цялата комисия по заето за това, че организира днешния семинар. Специални благодарности е, към е, господин е, Моне, който ще се изкаже след малко. Специални благодарности на господин Лазар от Молдова, депутатите Бекер, Макентайр, Комбюхен, той е генерален директор на СИМЕТ, госпожа Битер и накрая, но не на последно място, господин Регу от Бюрото за политики на комисията. Какво представлява европейския социален модел? Това е един сбор от различни политики, на гъвкава сигурност на работното място, политики, които отличават ЕС от САЩ. Този модел е част от европейската идентичност. През 2012 година председателя Барозо поиска да има модернизирана социална система и каза, че диалога трябва да бъде в сърцевината на тази система. Днес е, социалният компонент е изключително важен. Примерите на скандинавските държави, на Германия и на Австрия показват, че социалното в економиката на една страна не пречи на конкурентоспособността. Устойчивата конкурентоспособност от своя страна е свързана с е, стабилните системи на социално осигуряване. И от тук идва и заглавието на днешния семинар. Целта не е да направим невъзможното, а да намерим пресечните точки между различните виждания. Всички институции се занимават с европейския социален модел. Еврофолд и CDFOP бяха създадени през 1985 година като първите две агенции в тази област. Останалите агенции дават възможност на социалните партньори да участват в процеса. Както подчерта господин Барозо, това участие е изключително важно. Ето защо смятам, че днешния семинар е една добра възможност да се демонстрира принос на тези агенции и да се проведе дебат относно социалния компонент в европейските политики. По този начин Съюзът ще се приближи по-близо до своите граждани и ще демонстрира, че е загрижен, защото в времена на криза скептицизма спрямо ползата от Европейския съюз нараства. Искам да благодаря на всички колеги от Комисията по заетост, от агенциите, които организираха този семинар. Мисля, че се справиха отлично. Благодаря. Obrigada, сеньор Letamir. и... E- e- Много благодаря, господин Летмайер. И сега преминаваме, всъщност, <laughs> извинете, първо, бих искала да поздравя с добре е дошъл Ксавие Прат Монет, генерален директор по въпросите на образованието и културата на Европейската комисия. И сега ще му дам думата за основни стъпителни бележки. Позволете ми най-напред да благодаря на комисията по заетостта. До голяма степен, защото до преди две години и половина аз често и пряко общувах с вашата комисия и имам отлични спомени от откровенни, критични, но винаги конструктивни дискусии с членовете на комисията и особено с госпожа Перес. И ако има една пулка, която можем да извлечем за бъдещето на европейски социален модел, то е, че е, политиката на заетост трябва да върви ръка за ръка с политиката на обучение и образование. И вероятно заинтересованите лица в едната и в другата област, в държавите членки и в Европейския съюз като цяло, вероятно не разговарят помежду си достатъчно често. Така че е, за мен днешната възможност е, е отлична. Освен това, средният гражданин всъщност не би разбрал, кой знае какво, от европейския социален модел, ако четирите събрали се днес тук агенции, не си подадат ръка и не заработят заедно. И според мен има една основна причина да си подадем ръка. Общите им усилия ще осигурят възможност политиката все повече и повече да се основава на фактите, вместо обратното, фактите да са пожелателни и да се основават на политиката. По-малко волонтаризъм, повече конструктивност. И е прекрасна възможност, наистина, че днес се събираме тук и то под наслова Социална Европа и конкурентоспособност. Конкурентоспособността е основна дума тук е, социалният модел е неен основен двигател. Защото в край на краищата не става въпрос само за нравствените или оценъчните измерения на социалния модел, а и за неговата практическа стойност, за ролята му за конкурентоспособността. А, за да спечелим за да отстояваме е, европейски социален модел, трябва да говорим не само за солидарността, а да защитаваме солидарността именно като економически фактор. Накратко бих искал да ви занимая с три въпроса. Какво е състоянието първо на социалния модел, няколко думи за перспективите за напред и после бих искал да се спра на нещо, нещо по-конкретно, което едва ли ще ви изненада, ако кажа е все още пренебрегвано, а, а би трябвало да бъде изведено на преден план. Впрочем, Позволете ми е, е, да отбележа, че изразявам тук личните си мнения, тъй като нямам е, каквито и да било правомощи от името на комисията като цяло да говоря за нещо толкова важно като социалния модел. Та нека видим сега къде се намира социалният модел днес. Очевидно е, че всички инструменти, които Европа с упорити усилия гради през последните 50 години и след 7 успешни разширявания, днес са поставени на изпитание от економическата криза. И то по време, когато економическите и финансови е, ограничения е, поставят под огромно напрежение държавните бюджети, държавните разходи и съответно европейския социален модел. Така че времената са тежки за социалната държава. Има ли Европа роля това отношение. Според мен следва да се предпазваме от възвишената фразеология за Европа. Нека видим какви са ограниченията пред участието на Европа. Първото ограничение е конституционно. В областта на, на заетостта, на образованието, на социалната защита, гражданите на Европа желаят а, а, тя да играе роля, но при това ограничена роля. Нали, ако се А, е, обърнем към Лисабонския договор, ако погледнем какво е казано в него, ще видим, че социалната политика, политиката на заетостта са съвместими с конституционния ред на Съюза, но до тук, не повече. И а, Европа, разбира се, би могла в тези рамки да допринесе за процъфтяването и оцеляването на европейския социален модел. Та, тук нека е, е, имаме предвид три политически препятствия. Ако вземем, например, областта на енергетиката, и поискаме да изработим политика за енергийна сигурност, първо трябва да анализираме сложната економическа реалност, различни експертни въпроси и оттам нататък да се води дебат за постигане на компромис между противоречивите национални интереси. Това е ежедневие за Европейския съюз. Но ако погледнем социална Европа, европейския социален модел, трябва да извършим всичко това и на всичкото отгоре да а, примирим а, а, силните изразени и лични, и национални традиции, идеологически и политически е, тежнения. Е, тези фактори са не така осезаеми, но не по-малко реални от останалите. Социалната политика е, е политика на благоденствието, на е, процъфтяването и при това не може да се подценява нейния идеологически елемент. Второто препятствие, което бих искал да спомена, е по-скоро парадоксално. От една страна, е, социалната промяна, която поражда напрежение в социалния модел, е, се движи от вътрешни в нашите общества фактори. И нашите общества са избрали различни е, континентални, скандинавски, англосаксонски социални модели. Но в същото време е, кризата днес налага е, е, осезаемо, е, значимо международно участие на Европейския съюз в социалната сфера. Ако вземем глобализацията, най-сериозната последица от глобализацията в световен мащаб е нещо, нещо много простичко, макар и нерядко да се подценява. Когато бившият Съветски съюз, Индия, Китай и прочи решиха да се присъединят към световната търговия, световната работна сила в света изведнъж се отвои от 1 е, милиард и половина на 3 милиарда. И това е огромен обяснителен факт за натиска, който днес изпитва европейския социален модел. социалните структури се променят. Променят се вътрешно, демографски, поради застаряването на населението, поради това, че настъпват падежи на социални плащания от десетилетия насам – и след това Националната организация на социалната защита и осигуряване все още се гради на идеята на стабилното семейство, като основна градивна единица на обществото и при това се пренебрегва и социалната, и квалификационната, образователната динамика. Значи от една страна има вътрешни напрежение и противоречия, от друга страна има глобални е, фактори и противоречия и изключително трудно е в този ландшафт да се дефинира ролята както на националните, така и на европейските агенции. И третото е отново нещо, което твърде често се пренебрегва. Не защото не се знае, а защото някак трудно се признава въздействието. И чисто и просто тук става дума за многообразието на 28-те. Ако видим кризата и в тази връзка, заедостта на жените, на младежите, който и показател да вземете за европейския социален модел, ще видите е, е, резки е, разлики между отделните страни. Иллюзия е да се смята, че можем да изработим смислена политика на, за европейски социален модел за напред, която да бъде еднаква за всички. Управлението на, на това многообразие, избягването на опасността да, да подходим толкова предпазливо, да удовлетворим интересите на всички, че в край на краищата политиката да се превърне в куп баналности, е предизвикателство за напред. Наистина ще трябва да се изправим лице в лице срещу многообразието. Вътрешната еволюция от една страна, глобализацията от друга, от трета страна, националното многообразие на 28-те, което се задълбочи, прочим, по време на кризата, поради ослабване на конвергенцията, тези три неща са наистина от критично значение. И трябва да направим така, че, че те да бъдат вземани предвид при по-нататъчното развитие на европейския социален модел. Да, видим, да, да го видим сега това по-нататъчно развитие, бъдещето. Сега ви занимавах с проблеми, препятствия и така нататък и вероятно ще ми простите, ако потърся убежище в някои декларации за европейския социален модел. Как можем да помогнем на Европа да говори с един глас? когато е, е, виждаме огромното многообразие, е, дълбочината на економическата криза, въздействието върху, върху нашите общества. И все пак, търсики изход от кризата, Европейският съюз трябва да намери своята социална роля и тя да бъде по-силна, отколкото до сега. И по една много проста причина. Цената на неинвестирането в социалната политика, в заетостта, в развитието на социалния капитал – тази цена е непоносима. Имайки предвид съществената роля, която ще играят хората, човешкият фактор и знанието в бъдещето на Европа и в економиката на знанието. И добрата новина, а такава има, е, че европейските граждани, независимо от скептичното им отношение към Европа и нейните институции, много добре знаят, че европейският модел е именно спойката на Европа. Ако попитате европейските граждани от Рига до Атина какво очакват от държавата в тези времена на криза, кои са най-големите предизвикателства пред нашите общества, какво би могла да направи Европа, най-вероятният отговор ще бъде един и същ навсякъде. Е, осигурете работа, е, защитете бедните, е, запазете социалните услуги, пенсионното осигуряване, здравеопазването, дайте на младите образование, което им е необходимо за 21 век. Значи Европа трябва да има някаква роля. Сега каква роля? Проблемът е, че тази декларация може лесно да бъде направена. Конкретните решения обаче е, не се намират така лесно. И европейската интеграция обикновено процъфтява по време на растеж и изпада в зимен сън по време на криза. Сега е време да иначе. И Европейският парламент и Европейската комисия след 6 месеца ще бъдем все тук, след 8 месеца ще бъдем все тук и ще трябва да изпълняваме своя мандат. И следващия петгодишен мандат ще започне с острото съзнание, че доверието в Европейския съюз ще зависи от неговата способност да изработи послание, да даде отговори е, на кризата, които да отстояват европейски социален модел. Трудна задача, но не и невъзможна, тъй като националната политика има европейско измерение. И Европейския парламент и комисията на, на първо място биха могли да трасират тези национални измерения на, на европейския принцип. И това, и това в крайна на ще е ролята на споменатите агенции, на онези, които са събрали днес тук. И, и накрая, ако не се лъжа, ако председателството е, е така щедро с мен и остават още 6 минути, Нека кажа защо трябва да направим повече в една област, която разбира се вече е на дневен ред в Европейския съюз, но трябва да бъде застъпена далеч повече, да, да излезе на преден план. И, и, и аз твърдя, че е, ролята на парламента в бъдеще е да отстоява образованието и професионалната квалификация като съществен фактор за бъдещето на Европейския съюз и на социалния му модел образованието, е, професионалната квалификация наистина са от съществено значение. Едва ли е нужно да го доказвам за растежа, за, за заетостта, за, за е, е, една организирана социална и економическа промяна. И само и, и, и образованието и квалификацията е, е, са единствените е, възможни е, начини да излезем по устойчив начин от, от кризата. И, и нещо особено важно. В образованието нараства цунами. Една, една приливна вълна. И сега тъкмо имаме възможност да се възползваме от, от този прилив. Да превърнем предизвикателството в възможност. Вече повече от век начина по който се преподава и учи не се е променил. Вземете един хирург през 1913 година и днес 100 години по-късно в операционната зала е, същия е, този е, хирург от 1913 година ще може само да помете пода. Един учител от 1913 година обаче, ако го сложите днес в една е, учебна зала, той веднага ще може да, да, да започне да преподава. Али, междувременно, във всички области на обществото а, настъпиха такива а, радикални промени, а образованието някак си изостава с 100 години. Сега то трябва да бъде променено. И днес имаме възможност да съчетаем образованието с най-новите постижения на технологията, да дадем възможност на хората да учат там, където и когато желаят. Аз съм от Испания и не мога да, да не си спомня за Дон Кихот, но Дон Кихот е писан преди 400 е години и 380 години след това, до преди 10 години. Способността да прочетеш Дон Кихот зависеше от едно единствено нещо. Колко екземпляра от книгата са на разположение. А днес всеки, който поиска и където пожелая, може да прочете Дон Кихот. И ние все още не оценяваме достатъчно огромното значение на тази промяна и, и огромната перспектива, която тя вещае за нашето общество. И трябва да направим така, че бъдещите ни усилия и на национално, и на европейско равнище да са съсредоточени върху това образованието да се превърне в неразделна част не просто от образователната политика на нашите страни, а от стратегическата политика, от стратегическия дневен ред на Европа. И нека ви занимая накратко с четири предизвикателства. с които Европа ще трябва да се справи в областта на образованието. Първо, имаме нови данни и, и ще ги представим заедно с Организацията за економическо развитие и сътрудничество тук в е, Европа през октомври. А именно, Европа а, тежко а, се нуждае от а, високи квалификационни а, а, равнища а, сред възрастното население. На, на пръстите на, на ръцете се а, броят страните, които а, са на необходимото квалификационно равнище. Много от другите държави членки в Европа а, имат тревожно ниски равнища на квалификация, които ще подложат на изпитание конкурентоспособността им и нашите констатации сочат, че един на всеки петима в Европа е с толкова ниска квалификация, че практически рискът въобще да не намери работа е огромен. И, и разбира се, това се съчетава с обстоятелството, че а, работната сила на, на Европа се свива по своята численост. Иначе това е красноречив аргумент за усилията да се повишават квалификационните знания и умения на възрастни. На второ място, да се финансират необходимите капиталовложения. Значи, казано е това, това, това е известен, из, известна сентенция. Ако смятате, е, че образованието ви излиза скъпо, вижте колко скъпо ще ви излезе невежеството. И в а, е, а, е, тази година, а, е, в годишния преглед на растежа, се каза, че е от съществено значение да се запазят а, а, стимулиращите растежа капиталовложения като в образованието, но ето днес виждаме, че 10 държави членки фактически са намалили разходите си за образование в абсолютно а, измерение. По-нататък, третото предизвикателство. Всякакви инструменти. Имаме процеси, имаме, имаме а, Болония, имаме ACTS. А, и, и ние все още трябва да доразвиваме обаче това пространство, в което идеите, е, умовете могат е, свободно е, да се движат. И на последно място не опозотворяваме до край потенциала на новите технологии. На така наречените отворени, свободни образователни ресурси. И тази парадигма вероятно ще се промени. И сега ни се представя възможност да се справим с тези четири предизвикателства, но не от всяка страна по-отделно. Това е най-силният аргумент при условията на субсидиарност образованието да излезе на преден план в общо европейския политически процес. И когато обсъждаме бъдещето на европейски социален модел, задължително трябва да мислим и за това как образованието и професионалната квалификация да допренесат за благоденствието и конкурентоспособността. И в това отношение не сме сами. Аргументите за европейския социален модел трябва да бъдат разпространявани, трябва да бъдат отстоявани но а, според мен е от съществено значение да се подобрят условията на живот на европейците, но не по начин, който се крепи на иллюзията, а, че а, естествено ефективните пазари и неизчерпаемите природни ресурси ще свършат работа и да похвърлим поглед отвъд своите граници. Европа нерядко се отнася назидателно към своите партньори по света, най-вече в социалната е, област. Но Европейският съюз е, всъщност е, е образец на общност, е, която се управлява от правото, от, от закона. И не бива да прахосваме този авторитет. И ние трябва да подхраним този авторитет. Да подхраним вдъхновението на останалата част от света, с което тя гледа към Европейския съюз, именно като развием, като защитим своя социален модел. И разбира се, този размисъл не мога да водя само аз и едва ли от мен това се очаква, но Европейският парламент, агенциите, те са призвани именно към такъв размисъл. Благодаря. Obrigada pelas suas palavras. Foram. Много благодаря. Благодарим за изявлението. То всъщност бе цяла лекция, много интересна при това. В времената, в които живеем, наистина е важно да осъзнаем изискванията, пред които сме изправени, изискванията на времето към нас. Не винаги обаче действителността и идеалите съвпадат. И от тук проистичат затрудненията. Минаваме сега към тематичната част с презентациите на директорите на четирите агенции. Всяко от техните изказвания ще трае най-много 10 минути. И затова отново давам думата на Кристиан Ледмайер, директор на СДФОП, Европейският център за развитие на професионалното обучение. Той ще направи заявление от името на СДФОП и Заглавието на неговото изказване е подготовка на гражданите за един непрекъснато променящ се трудов пазар. Промяна на образованието и Дами и господа, СДФОП е агенция, която работи за изпълнение на европейските политики. Това означава не само, че си сътрудничим много тясно с социалните партньори, Европейската комисия и държавите членки, а и Означава също така, че сме в непрекъснат контакт и диалог с всички останали участници е, в този процес. Често комисията изисква от държавите членки да са по-активни в е, просветата и нейната връзка с реалните изисквания на трудовият пазар. Част от този процес са професионалното обучение и продължаващото обучение. Най- реалният, е, най-реалното мерило за това колко успешно се справяме, са резултатите, която, която постигат нашите младежи, след като се включат в е, социалният, в трудовия пазар. Има има организации и агенции, които занимават именно с това, с продължаващото през целия живот обучение, с, с професионалното обучение. И така, това трябва винаги да бъде привеждано под общия знаменател на взаимодействието с трудовият пазар и съответно да се развият механизми по силата на които учебните програми да са пригодени към това, което пазара изисква като социални и трудови умения от европейските граждани. Квалификациите, уменията, познанията, образованието трябва да бъдат пригодени и адаптирани към изискванията на съвременното общество. общество. висококачественото образование и висококачествените услуги които предоставяме на младежите на ниво образование и просвета, след това ще се върне и ще даде дивиденти на същите тези млади хора, когато те се включат в, на пазара на труда. Това трябва да започне на възможно най-низкото равнище на образование и да приключи с третия цикъл Така хората ще могат да се подготвят към изискванията на пазара и да могат да комбинират придобитите умения по начина по който ще могат най-добре да се включат и най-добре да изпълнят специфичните ангажименти, които поемат при започване на работа. Нашето техническо образование, тук в Европа имаше добро име, което за съжаление вече не е задължително такова. В някои случаи тези техникуми, тези училища са загубили доброто име на образованието, което са предоставили. Ако вземем факта, че поне половината от ангажираните в момента с придобиване на средно образование са в техническата част на това второстепенно образование, ще видим, че пропорцията е 70 на 30. След малко ще се занимая по-подробно с проблема за стажовете, които се предполага, че, през които се предполага, че трябва да преминат по-голямата част от завършилите техникум. Много държави членки изискват този вид стажуване, защото смятат, че по този начин завършилите техническо средно образование ще имат възможност след това да продължат с висше техническо такова. Много случаи се водят дебати в много държави и членки, дебати за това как трябва да се организира системата на средното и висше образование, за това как да се признават различните дипломи, придобити в различните системи на държавите членки. Някои държави членки обозначават по специфичен начин вторият етап от средното образование, а други първия. Причините Анализът на тези причини доведе до извода, че трябва да се провеждат просветни кампании за това какво означават тези системи за техническо средно образование, какво може да се получи в резултат на тяхното следване не само на учениците и на техните родители. в този процес трябва да бъдат привлечени и бъдещите работодатели, тъй като те са фактор в целият тези процес на пригаждане на образователните системи към реалните изисквания. Безработицата расте по време на криза и съответно намаляват затрудненията на работодателите да намерят работници. Продължава обаче все пак да съществува липса на квалифицирана работна ръка. Някои от затрудненията пред пазара са свързани и с липсата на мобилност. Едно проучване, направено в в 142 държави в света показва, че понякога липсата на намиране на квалифицирана работна ръка се дължи на липсата на мобилност, както казах, но и, поради, е, и на липсата на специфично за нуждите на даденото работно място образование. Освен това, причините за невъзможността да бъдат покрити всички работни места се дължи и на факта, че липсват понякога не само технически, а и социални умения в бъдещите работници и служители. Това показва, че няма връзка между очакванията на бъдещите работодатели и подготовката, която предоставят обучителите в образователната система. 70% от работодателите смятат, че голяма част от вината за липсата на квалифицирана работна ръка пада върху центровете на подготовка на такава ръка, работна ръка. Това, което чухме от Ксавие, а именно за необходимостта новите технологии да заемат все по-важно място, при това и чрез един политически тласък от европейските институции е изключително вярно. Няма да повтарям колко е важно за фирмите и работодателите да влязат във връзка с бъдещите си служители чрез тези схеми на стипендии и стажове. Ако действително смятаме, че трябва да продължим в тази посока, то тогава трябва да работим за това, защото все повече и повече работодатели, които се оплакват от липса на квалифицирана работна ръка, да имат възможност да предлагат стаж. Има доказателства, които <laughs> показват, че дори бъдещият работодател, дори бъдещата фирма да е обучила свой стажант, който след това не остане на работа там, стажът е бил полезен за неговото образование, за неговото формиране като работник и служител за бъдеще и в по-общ смисъл. Това се отразява на нарастване на конкурентноспособността, схващана като общо, по, общо понятие. Освен това, това увеличава и самата реактивност на бъдещите работодатели и на фирмите, които се нагаждат по-добре към условията на пазара. Схемите за обучение обхващат и не само млади, а и вече навлезли на пазара на труда граждани. Има много такива схеми, които са в действие. Резултатите от анализите показват, че колкото и високи да са придобитите квалификации, все пак продължава да има недостатъчни, недостатъчно не, придобити технически умения в недостатъчна степен. Това показва, че са нужни програми за преквалификация и придобиване на по-висока и по-специализирана степен на технически познания. В момента обсъждаме въпроса за тези, които са вече в машината на трудовия пазар, но да не забравяме тези, които са безработни. Колкото и да са високо квалифицирани, след, е, известни, след известен брой години прекарани в, е, на пазар, бюрото за безработни, те се деквалифицират. И така, в заключение, бих искал да изброя предизвикателствата, които стоят пред нас. И те са трудни, защото са трудни времената, в които живеем в момента. Говоря не само за моята агенция и за всички останали агенции е и за Европейската комисия, защото ние сме изправени пред необходимостта от конкретни политики, от конкретни показатели, които да измерват тяхната ефикасност. Благодаря. Obrigada, Sr. Letamir Ледмайер. Много благодаря, господин Ледмайер, за вашето изказване. Благодаря ви и за сведенията, които дадохте за вашата агенция като такава. И сега давам думата на Хуан Менендес Валдес който е директор на агенцията Еврофонд, Европейската фундация за обучение. Неговото изказване е посветено на необходимостта от една по-конкурентно способна Европа, в която условията на живот и труд да са по-добри. Заповядайте. Президента, благодаря, госпожо председател. Както знаете, Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд или Еврофаунд е една от най-старите агенции в Европейския съюз. Това беше казано. Ние се опитваме да подпомагаме политиките на социално развитие. Социалното развитие всъщност играе важна роля в всички дейности, така че въпросът днес е доколко Европа може да си позволи своя социален модел и същевременно как да останем един от най-конкурентно способните райони в света. Когато представяхме 4 годишната програма, говорихме точно по тези въпроси и тогава казахме, че искаме да създадем по-добри политики, да има по-голяма осведоменост с цел повишаване на конкурентоспособността, за да може да се създадат и условия за растеж. Кристиян вече каза, че има много примери, които доказват, че социалното и економическото не са врагове един спрямо друг. Има страни, които са много конкурентоспособни и в същото време имат изключително стабилна система на социално благоденствие. Много страни променят своите социално-осигурителни модели и това не трябва да се забравя. Необходимо е те да се приспособяват, тъй като обществото се променя, структурата на населението се променя. Ето защо тези структурни промени водят и до необходимостта да се приспособяваш, да действаш по различен начин. Е, и идеята отново казваме да се приспособим, а не да се откажем от социалния модел. Трябва да знаем какво точно да променим и как да се приспособим. За да успеем да го направим, имаме нужда от познание, от развитие и от конкретни примери за това как да се справим. Ето тук идва ролята на агенцията. Ние можем да дадем ценното познание, което да помогне на власт имащите да вземат най-добрите решения. Така че ние наблюдаваме и следим какво се случва с условията на труд, с фирмените практики, с отношенията на трудовия пазар. Правим карти, на това какво се случва с условията на труд и качеството на живот в Европа. Взимам повод от казаното от Шавие Прац. Ще поговоря за условията на труд, тъй като условията на труд са част от името на нашата агенция. Живеем във време на криза, на безработица и с основания може да се твърди, че всяко работно място е ценно. И това е така. Но качеството на, на съответните работни места също е важно. И не само за отделния индивид, а за обществото. Броя на заетите зависи в много голяма степен от условията на труд. Ако искаме да привлечем повече хора на трудовия пазар и ако искаме да им дадем възможност да останат по-дълго на този пазар, трябва да им създадем адекватни условия на труд. Това от своя страна ще помогне да поддържаме адекватни системи на социално осигуряване и от своя страна да подкрепяме растежа и конкурентоспособността. Постоянно се говори за необходимостта от това да се работи по-дълго, тъй като населението застарява. Говорим за това как всички категории хора, трябва да работят по-дълго, хора с различни умения, хора с различни предпочитания, хора, които се грижат за своите деца, за възрастни хора. Анализираме и се опитваме да предоставяме информация за това какви точно условия на труд водят до устойчивост на работното място. Тук не става въпрос само за качество на, на, на самата работа, тук става въпрос и за обществени политики, насочени към възможностите за заетост, за социални грижи, за развитие на, на работната сила. Сигурен съм, че колегата Криста ще защити тезата защо е важно да има здраве на работното място и защо е важно работното място на човек да е безопасно. Шевир Прац и Кристиян вече говориха за важността на уменията, на образованието, на обучението. От 90-та година насам наблюдаваме условията на труд. Имаме така нареченото изследване или преглед на условията на труд. През 2010 година беше последното такова проучване. Там се включиха 34 страни и там разгледахме всички аспекти на качеството на, на работното място. Заплащане, условия на труд като цяло, придобивки и някои други елементи, които са присъщи на, на висококачественото работно място. Оказва се, че едно от пет работни места в Европа може да бъде описано като нискокачествено. И не само това, просто не се създава възможност за преминаване към по-високо качество това води до ранно напускане на трудовия пазар, което пък от своя страна ще представлява бреме за системата на социално осигуряване и ще доведе до загуби на умение, на ценен опит, а ние имаме нужда от тях. Тук се включват и показатели, свързани с здравето, има и други показатели, свързани с социалната страна на нещата, като съчетаването на семейния живот и професионалния живот. Уменията, беше казано, са много важни за конкурентоспособността на Европа. Фирмите са конкурентоспособни само ако разполагат с компетентен и мотивиран персонал. Ние разглеждаме фирмените практики и сега правим първи анализ в прегледа на европейските фирми. Той ще се появи тази година. На 26 декември ще разгледаме фирмените практики, организацията на работата, политиките по отношение на личния състав, участието на работниците и така нататък. И ще се опитаме да уточним Кои практики водят до полза за всички участници? Кои практики водят до устойчивост на работното място и как може да се мотивират хората да станат по-продуктивни? Вярно е, че конкурентоспособните компании ще създават работните места и е вярно, че най-големият проблем на Европа днес е безработицата. Трябва съответно да видим какво се променя на трудовия пазар. Това го правим под шапката на Европейския център за, за наблюдение на, на промените на трудовия пазар. Вижда се, че има две групи, които заслужават специално внимание. Естествено, разполагаме с инструментариум, който ни помага да видим как се променя трудовата сила. Следим за това как се създават, е, как се премахват работни места, благодарение на какви фактори и обстоятелства това се случва. Освен това, очертаваме мерки, които могат е, да помогнат на власт имащите е, да вземат най-добрите решения. Една от е, групите, които използват е, нашия труд, е, нашата продукция като, като агенция, са всъщност взимащите решения. За целите на партньорството, за целите на доверието трябва да се намерят решения, които да работят за всички. Всъщност доверието е част от стълбовете, на които стъпва социалния модел. Социалното сближаване също е в сърцевината на социалния модел. Ако искаме да хвърлим мост към конкурентоспособността, трябва да подчертаем, че за хората различни неща Та са важни. Много често се казва здраве, пари и любов. Има обаче и други фактори и сред тях е ролята на обществените органи, на, на обществените услуги. Те играят важна роля в а, социалния модел. Търсенето на такива обществени услуги нараства, тъй като трудовия пазар се променя и тъй като това търсене нараства, трябва да отбележим, че може би не разполагаме с е, ресурсите, за да откликнем на това търсене. Ето защо идеята е как да използваме ресурсите по-ефикасно, тъй като те са ограничени. Следователно, необходимо е да се идентифицират онези възможности за предоставяне на обществени и частни услуги, които няма да компрометират е, качеството на, на услуги. Например, в момента търсим възможности за предоставяне на здравеопазване, на грижи за децата по такъв начин, че да използваме максимално добре съществуващите ресурси. През е, изтеклия е период преди две седмици всъщност представихме един доклад, едно проучване по отношение на услугите. Вижда се, че ако предприемем точните мерки, ще можем да работим така, че да имаме и един социален модел, устойчив по своя характер и конкурентоспособност. И те ще работят заедно ръка за ръка за благото на гражданите. Нашите общества е, трябва да предоставят високо качество на живота на всички хора, не на последно място на хората с увреждания, това ще доведе до ползи за цялото общество. Благодаря за вниманието. Мерси боку. Euh, Благодаря. Ние сега стигаме до нашия трети гост, Криста Седлачек, е, директор на Европейската агенция по безопасни и здравословни условия на труд, която ще ни занимае с това дали по гарантираната заетост е, и съответно по-безопасните условия на труд, по-здравословните условия на труд, водят до по-голяма продуктивност. 10 минути, моля ви да се съобразите с този времеви регламент. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожи и господа, за възможността да е, ви представя Онова, което аз като представителка на Европейската агенция по безопасни и здравословни условия на труд смятам за изключително красноречив аргумент за връзката между тези условия и европейската конкурентоспособност. И благодаря най-вече на членовете на, на Комисията на Европейския парламент по заетостта за това, че се отнасят с разбиране към тази е, взаимовръзка, е, което е, ваше разбиране се свидетелства от наскоро приятата резолюция по тази тема. Тази е, резолюция на Европейския парламент бе е, отстоявана от вашата комисия и се ползва с е, подкрепа от всички политически сили в парламент, което нас особено ни насърчава. Връзката между е, конкурентноспособността е, и здравословните и безопасни условия на труд е, е обилно документирана. Страните, в които има по-висока степен на злополуки, трудови злополуки и при това смъртни случаи са по-слабо конкурентоспособни от другите. И това не изненадва. страните е, е, с е, повече трудови злополуки всъщност не оползотворяват максимална степен човешкия си капитал. За да бъде продуктивна нашата работна сила се нуждае от условия на труд, които опазват човешкото здраве. В Европа почти 4 е, е, хиляди на, на година е, са трудовите злополуки, повече от 2,8 милиона трудещи се отсъстват от работа по 3 дена средно, в резултат от което се губят 83 милиона трудодни. И колкото и значителни да, да, да са тези впечатляващи са тези данни, те са нищо в сравнение с пропуснатите трудодни в резултат от заболявания. Е, близо 370 милиона е, трудни се губят е, годишно и това освен случаите, в които имаме вече трайна нетрудоспособност, т.е. пострадалите така и не се завършат на работа. Да видим сега какво става с работната е, сила. Е, ясно е, че тя ще става все по-многообразна и все повече ще застарява. Е, и в това отношение, знаем, Европейският парламент е публикувал доклад за е, рисковите групи е, и е, е, е поръчал мащабен е, проект е, за възрастните е, трудещи се. Е, и нашата агенция с удоволствие изпълнява тази поръчка в сътрудничество с Европейската комисия. По-възрастните работници с по-голяма вероятност са изложени на трайни здравни проблеми, не непременно защото са по-уязвими, а защото по-дълго са били излагани на рисковете на работното място. И тук най-вече се наблюдава е, силен, е, е, силно нарастване на уврежданията на опорно-двигателния апарат и на психичните разстройства в резултат от стрес. Повечето отсъствия от работа се дължат на нарушение на опорно-двигателния апарат, а по трайните отсъствия от работа на психичните разстройства. И за да е, достигнем показателя, който е заложен в стратегията Европа 2020, а именно е, е, три е, четвърти от е, активното население във възрастовата група е, 20 до 64 4 годишна възраст да бъдат активно заети, трябва да предприемем действия а, е, сега, а, за да опазим днешните млади а, трудещи си и трябва да насочим профилактиката, превентивните си действия към тази група. И економическата е, криза, разбира се, не улеснява тази ни задача. Много от новите работни места, е, които се създават днес, е, се характеризират все повече с е, срочни е, договори, с време на заетост, без фиксирано работно време, по-голяма интензивност на, на труда и малко възможности за повишаване на квалификацията. Даните сочат, че тези работни места associated with higher level of health related absenteeism че при тези работни места се наблюдават повече отсъствия по здравословни причини и освен това все повече младежи и работници-мигранти са принудени да приемат работа при много неблагоприятни здравословни условия на, на безопасност и, и здравословни условия на труд. за да достигне Европа е, своята цел от 75% заетост, е, трябва да се работи за повишаване относителния дял на заетите жени. И това отношение, политиката на здравословни и безопасни условия на труд е, има своето огромно въздействие. И трябва да признаем, че в това отношение има какво да се наваксва. Много жени днес работят на непълна заетост е, или е, при условия на времени е, трудови договори, с по-малко възможности за повишаване на квалификацията, с ниско заплащане, а в някои случаи като домашните грижи и грижите за, за, за хигиената, са твърде слабо обезпечени от мерки за гарантиране на безопасността. Сега, ако вземем мащабите на предприятията, е, малките и средните предприятия, както знаем, са изключително важни за економиката и те е, пострадаха най-вече в най-засегнатите от рецесията страни. От тук се пораждат редица предизвикателства. Знаем, че е, работниците е, са по-изложени на трудови злополуки или заболявания, ако са заети в микро или малко или средно предприятие в сравнение от с е, голямо предприятие. Има различни изследвания, в това число наше изследване сочат, че микро и малките предприятия общо взето са по-слабо осведомени, нямат експертен потенциал, нямат възможност да, отдав, да, да отделят е, ресурси за повишаване е, качеството на е, работната среда. И те са особено уязвими тези предприятия на, на злополуки, на неблагополучия от здравен характер. Нашата агенция активно разпространява положителен опит между държавите членки, за да могат работодателите, особено малките, да схванат, че е, влагането на средства в безопасни и здравословни условия на труд имат своята економическа възвръщаемост. И ние имаме една кампания е, е, доброто здраве и безопасност на работното място е добро за бизнеса. Сега, тук се говори за прекомерната административна тежест, която тези изисквания възлагат върху малките и средни предприятия. И това, разбира се, е важен аргумент, имайки предвид, че ние очакваме от МСП е, да бъдат двигател на растежа и заетостта. И, значи, и економическото оживление или европейската конкурентно способност не биха нараствали с желаните темпове, ако принизим изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Нашето е, проучване, включващо 36 000 европейски предприятия, сочат, че не толкова цената, не толкова издръжката на законодателството за безопасни и здравословни условия на труд, а липсата на, на осведоменост за съответните рискове възпират положителното развитие в тази посока. И, впрочем, редица от а, ръководителите на малки и средни предприятия, които интервюирахме, просто се оказаха неспособни да оценят а, рисковете на а, работната среда. И, или пък рисковете се подценяват. И а, в това отношение а, трябва да се осигури експертно-консултантска помощ на малките и средни предприятия. И в това отношение ние работим. Нашата агенция има в интернет инструмент за оценка на рисковете от трудови злополуки и заболявания. ОИРА се нарича този инструмент. И най-сетне в края на тази година, след преглед на прилаганите методики в редица страни, нашата агенция ще започне проект за оценка на цената за обществото от лошите условия на труд резултатите ще бъдат изразени е, в процентно отношение в брутния вътрешен продукт, е, като е, очакваме по, нали, по оценки цената на, на нездравословните условия на труд да варира между 3 и 4% от брутния вътрешен продукт. Следва да отбележим също така, че част от цената на неблагоприятните е, условия е, на труд, като е, липса на производителност, натиск върху здравната система, здравноосигурителната система и така нататък, лесно могат да бъдат изразени количествено. Но какво да кажем за, за човешкото страдание, за пресечената в разцвета си кариера – как можем да устойностим е, тази цена. И накрая отново искам да подчертая, че конкурентноспособността е важен мотив за гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд. Наред с останалите е, е, основания хората в активно население да запазват своята трудоспособност и оттам качеството на своя живот. Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа. Благодаря и отбелязвам, че всички тези аплодисменти все повече разгорещават микрофона на председателката разгорещяват страстите, предвещавайки една много оживена дискусия. Последен ще се изкаже представителя на Европейската фундация за обучение, госпожа Сербан. Тя ще ни занимае с въпроса за връзката между Европейския съюз и съседните немо страни в областта на политиката на е, иновации или нововедения в развитието на човешкия капитал. Е, е, като тази политика е взаимоизгодна и за Европейския съюз, т.е. и за нашите съседни страни. Госпожи директор, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената дума. И първо и второ, благодаря и за всички усилия, които е положила вашата комисия за организирането на този семинар. Той е много ценен за всички нас, защото имаме възможност да представим на европейски депутати и на секретарията на комисията, кои са нашите приоритети и кои са грижите, които това ни предполага. И минавам сега към английски, за да говоря за въпроса за глобална Европа. Няма тази глобална Европа да я обяснявам от финансова и бюджетна гледна точка, но просто ще подчертая, че нашият фонд, нашата фундация за обучение е също така глобална. Как схващаме ние механизмите, моторите, движещите сили на конкурентно способността. Това, което Жак, Жак Делор за първи път нарече социален модел, се основава на економически и социален напредък, т.е. економическият ръст трябва да върви, повтарям отново, ръка за ръка с социалното сближаване. И сега, с това, което научаваме при това, което можем да извадим като поука от кризата, можем съответно да направим изводи дали тези препоръки бяха, са били винаги прилагани и какво точно сме постигнали в областта на социалното сближаване. В 21 век е определено важно да си дадем сметка, че времената са глобални и географията е взаимосвързана. Това са времена, в които хора, стоки, услуги преминават безпрепятствено и все по-често през границите. Европа не е сама. Това не е само европейска прерогатива, а и световна такава. С други думи, светът, не само Европа, се глобализира. Начинът по който ние си взаимодействаме с съседите също се променя. Европа не налага на своите съседи и партньори своите политики, а просто ги представя и се опитва чрез внушение да доведе и своите партньори до желание да участват в тях. Тук сме представени четири агенции и представляваме четири вида европейска политика. И всички тези е, европейски области са свързани с обучение, просвета, подготовка за участие в трудовия пазар. Дали те се споделят от нашите партньори, от нашите съседи? Смятаме, че това е така, но бих искала да поясня всъщност нещо, че един от нашите гости, Валерио Лазар, е не само министър на економиката на Република Молдава, а и заместник е, министър-председател. Така че би могъл да ни очертае една по-компактна и глобална картина на конкурентноспособността на Европа и това, което в Молдавия се прави в този смисъл. Хора, капитали, информация, стоки, услуги минават през границите в нашите в наши дни. Това вече го споменахме. но това, което не сме споменали, пък и не знам дали можем да се произнесем недвусмислено, дали моделът за мобилността и емиграцията е еднозначен за всички ни. Кой е конкурентноспособен? От кого се очаква конкурентоспособност, Държава, общност, гражданин, континент, целия свят, цялата планета. И тези нови предизвикателства всъщност поставят необходимостта от решение от нов вид. Бих искала да посоча някои елементи, които според мен определено са свързани с уменията, тъй като за да си конкурентен трябва да имаш необходимите умения – в необходимата пропорция при това, за да можеш да си намериш работа. И така да си и ти конкурентен, и обществото, в което живееш също. Трудови места се създават, откриват се. И за това смятаме, че обучението не трябва да бъде реактивно, в смисъл да отговаря на изискванията, а по-скоро да участва в самия процес на разкриване на работни места. Така ще можем изпреварващо да отреагираме и при това по-бързо на това, което ще се случи. Защото ще знаем, ще сме участници в предвижданията за това, какво ще се случи през 2020 година, така както бяхме свидетели на факта, че през 2010 нещата се развиха по различен начин от 2002 и 2004. Тоест, ние сме партньори. Ние трябва да сме съучастници. Това не значи, че трябва да сме бизнесмени ние самите, но да сме в състояние да отчитаме развитието и да се приспособяваме към него. И така, от какво се нуждае нашата политика? Кои са нейните приоритети? И какви решения трябва да вземем, за да сме наистина новаторски в поведението си? Споменах инициативата на Жак Делори, го направих, а за да подчертая отново факта, че економическия ръст и социалното сближаване са част от демокрацията. Когато живеем в Европа, това за нас е абсолютно естество. Естествено, но когато работим в съседни е, държави, виждаме как това е стожер на ценностната система ценностна система, разбирана в европейски смисъл. Революциите на арабската пролет. Да не забравяме, че те частично се дължат на липсата на перспектива, на липсата на хоризонт за развитие, на това, че развитие и перспектива за напредък съществува само за, няк... за част от обществото, за една клика, а не за всички. Затова смятаме, че съчетаването на политика и социум може да даде резултати и в тези държави. Държави, където демокрацията се поражда и съзрява. Демокрацията обаче е общо дело. Дали само правителството трябва да се грижи за нея? Не правителството трябва да приз... включва в решенията, които взима всички части на и прослойки на обществото. Така се стига до едно решение приемливо за всички, за всички участници в социалния диалог, за всички партньори. И това е нашата политика. За това се борим непрекъснато, когато разписаме модели за образование и просвета в дадена държава. Връзката между обучителите и работодателите е в сърцевината на целият този процес. Важно е те да са в непрекъснато взаимодействие. Нека да посоча отново колко съм благодарна за това, че заместник министър-председателят на Молдава прие нашата покана и участва днес с нас в дебата по тези въпроси. Благодаря. Благодаря на представителите на четирите агенции. Аз също бих искала да изразя същото виждане, а именно, че тази годишна среща ни позволява да обсъдим напредъка постигнат в работата ни по този въпрос. Въпрос, който взаимно оздравява и консолидира и нашия, и мандатът на агенциите. И сега започваме дискусия. И на първо място ще вземе думата господин Валерио Лазар, заместник министър-председател и министър на економиката на Република Молдава. Аз всъщност искам да започна с моите два въпроса, които не са само мои, а неколкократно бяха повдигали днес сутринта. Ще ги прочета на английски, защото това е нашият работен език. Всички останали панелисти ще имат 6 минути, а панелистът ще има 10. И така, първият въпрос е свързан с следното. Живеем в свят, който е взаимосвързан. В този контекст социална и економическа е Европа е приоритет по-важен от всякога. Европейският социален модел как трябва да се развие, за да продължи да бъде устойчив? Каква е ролята на социалния диалог в този смисъл? Първият въпрос и сега вторият въпрос е контекстилизиран в економическата криза и демографските предизвикателства, които непрекъснато оказват влияние върху европейската конкурентно способност. Какво може да направи социалният модел за подобряване на условията на труд в интерес и на работодателите, и на тружениците? Какво е новото? Кои са новите и иновационни пътища за увеличаване на нашата конкурентност. Господин министър-председател, имате думата за 10 минути. Благодаря. Рума. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на румънски. Бих искал да ви благодаря, госпожо председател, за отправената покана. Ам... И след като изслушах всичко казано до сега, мога да ви кажа, че ето на, от 4 години съм заместник министър-председател и министър на економиката. И така, 4 години имам вече като опит. Работих много. Мисля, че участието в днешния семинар е изключително полезно, тъй като ние сега започваме промяна в Молдова по отношение на социалния модел. Това, което чух, днес за връзката между економическия и социалния модел е изключително интересно. И мога да заявя смело, че ние също използваме същата отправна точка. Искаме да създадем демокрация, социална по своя характер и това се подкрепя от всички. Всички се стремим към това. Тъй като това ще доведе от своя страна до благоденствие и до устойчиво развитие в нашата страна. Вече 20 години ние сме независима страна и е време да променим парадигмата в нашето общество. Има едно много интересно проучване, което изхожда от европейския економически и социален модел. Тук трябва да спомена, че ние сме една от последните нови демокрации и съответно при нас има доста недостатъци. Не сме привлекли достатъчно много инвестиции. Съответно, нашето население напуска страната, масово. През 2009 година ние бяхме на второ място в света по брой на изпратени средства към нашата страна. Ние не изнасяме стоки или услуги, а хора работна ръка. Една трета от населението на нашата страна живее в чужбина. И много често, между другото, това са хората, които са изложени на най-големите рискове. Трябва да споменем Русия като наша съседка в това отношение. Ето защо е време да има промяна на парадигмата промяна на модела. С други думи, истинска демокрация, условия за развитие на бизнеса, условия за привличане на инвестиции и вместо да изнасяме хора, ние трябва да изнасяме стоки и услуги. Това е нашата философия. Естествено, не е лесно и просто да се приложи всичко това на практика, Националният парламент прие стратегия за развитие. Имаме хоризонтални стратегически насоки. И между другото, вдъхновихме се при изготвянето на тази стратегия от вашите страни. Първият ни приоритет е свързан с образованието и глава 6е. Ние имаме две възможности за развитие земеделието и човешкия капитал, тъй като ние не разполагаме с други ресурси. Не разполагаме с природни ресурси, например. Така че ние сме принудени да инвестираме в човешки капитал имаме план сега за стимулиране на конкурентоспособността. Важно е да съберем съответно нови идеи, да се вдъхновим и днешната среща е един добър повод за нещо подобно. Европейския модел естествено е свързан с много предизвикателства, но той за нас е цивилизационният модел за развитие на, на нашата страна. Е, и в своите социални, и в своите економически аспекти. Е, съответно, ние смятаме, че можем да се получим много. И отново казвам, основното за нас е да инвестираме в хора, в човешки капитал, защото това е най-ефикасният начин – да се постигне успех. Що се отнася до пътната карта за стимулиране на конкурентно способността, тук имаме три стълба. Всъщност, понятието конкурентоспособност включва в себе си синергията между човешкия капитал и индустриалния капитал. Ако нямаме конкурентоспособни заплати, няма как да имаме и конкурентоспособен персонал. Нашите предприятия, за съжаление, не могат да плащат високи заплати и ето защо нашето население напуска страната. Всеки, който има работа, иска да получава разумна заплата за своите усилия. Ето защо този план е насочен към създаването на работни места, в които заплащането да е достойно. Съществува обективна връзка между това, което очертах току-що и економическото развитие. В Молдова няма економически растеж вече няколко години и не можем да говорим съответно за развитие. При нас всички просто напускат страната и това от своя страна води до факта, че нашата економика не може да се справи, не може да плаща конкурентоспособни заплати. Ние искаме нашите граждани да се върнат в Молдова и да допринасят за економическото развитие на страната. Разбира се, че глобализацията доведе до това, че определени региони би следвало да бъдат по-активни. Аз е, вече съм разговарял с колегите на тази тема. Когато става въпрос за конкурентоспособността на микрониво, Между другото, много е важно за едно предприятие да се опита да бъде конкурентоспособно, да намери правилните техники за действие, за производство. Сега сме стигнали до натрупването на критична маса в обществото. Хората искат от правителството то да, да действа проактивно ставаме свидетели на това как економиката и, и нейната конкурентоспособност водят до конкурентоспособност на политиката. Цялата страна, всяка една държава трябва да бъде конкурентоспособна в, в, в всеки свой е, аспект. По време на последното столетие стана ясно, че трябва или да си конкурентно способен, или въобще да не съществуваш. И тъй като нашата страна е малка, ние трябва да намерим своя път. Ето защо е важно да сключим това споразумение за свободна търговия – съвсем скоро ще е време за подписването на такова споразумение. И то е важно, защото ние сме много назад в списъка на конкурентоспособните страни в Европа. Ето защо би трябвало да реформираме нашата страна, за да може и тя да откликне на условията, които се поставят. Естествено няма да е лесно. Тук е, излизаме извън рамките на економическото и социалното и е, противопоставянето или-или. Още едно сравнение. В е, модерната теория на пазара се казва, че ако няма диверсификация, просто умираш. Е, съответно, тук идва ролята на образованието. Там може много лесно да се види дали има успех и дали е инвестирано в човешки капитал, така както трябва да се инвестира. Образованието е лайтмотив в Европа Образованието трябва да стане по-релевантно, да се приспособи към нуждите на пазара. Естествено, че има връзка между конкурентоспособността и способностите, уменията на хората. Ние участваме в разговорите с тристранните партньори и подчертаваме необходимостта всички да работят усилено, за да се постигнат целите на, на страната. В заключение искам да благодаря на комисията и на различните агенции, на хората, които днес са тук, защото ние получаваме много голяма помощ от тях по отношение на всички образователни програми, не само по отношение на малките и средните предприятия и по отношение на професионалното обучение. Този вид солидарност е изключително важна. За нас тя означава, че ние можем да получим малко е, от вашите умения и опит, да почерпим от, от извора Това от своя страна пък е важно за перспективите пред нашите млади хора и съответно за държавата. Благодаря. Euh, euh, Много ви благодаря, господин вице-министър-председател. Вашите бележки са точно в духа на нашия дебат. Само, че съжалявам да ви кажа, че дадохте лош пример. 12 минути си изказвахте вместо 10. Давам сега думата на следващия оратор. Надявам се, че той няма да се изказва 8 вместо 6. Very much, uh, Mrs. Chair, and, uh, uh, uh The... Много благодаря, колеги. Нека да започна с някои лични спомени като евродепутат и като член на нашата парламентарна комисия. И същевременно съм и член на Комисията по култура и образование, което е другата част от бинома. Днес ще обсъждаме всички тези въпроси, а със сигурност и не само днес, а и утре, в бъдеще, ще продължаваме да обсъждаме въпроса за това какъв вид образование е необходимо, за да могат уменията и квалификацията, придобити от младите хора в образователната система, да им служат след това, когато излязат на, работ, на борсата, на трудовата борса. Госпожо Перес, Перес, вие споменахте въпроса за конкурентноспособността. Ще взема повод от казаното от вас и също ще изразя някои мисли за връзката между социална Европа и конкурентна, конкурентна Европа. Нека сега да забравим дипломацията и ефемизмите и да наречем нещата с им, истинските им имена. Как да подобрим системата на професионалното образование, за да може то да служи на работодателите след това така наречената дуална, средна, професионална образователна система – която започва с техникумите и нишите и средни нива на образованието и приключва с третото ниво даже на университетското образование, което е най-високото такова. И да не забравяме, че в тази цялата система на образование има млади, а и не толкова млади. И в този смисъл искам да отбележа напредъкът отбелязан от агенциите. Вече няма един единствен начин на мислене по тези въпроси. Образователна система. Много просто понятие, само че не е ясно относно това какви квалификации, какви умения и познания са необходими. И освен това, кои са преподавателите, обучителите, които могат да преподадат тези умения? Трябват ни разнообразни структури. С една само няма да се справим. И тук, в нашата парламентарна комисия, бяхме едни от първите, които разбрахме, че ако не се пригодим, ако не диверсифицираме, ако не разнообразим, няма да обслужим интересите на работодателите и на трудени, трудещите се. Няма да отговорим на надеждите на гражданството да осигурим едно устойчиво реализируемо бъдеще. И нещата са назрели за промяна в много по-голяма степен, отколкото през последните десетилетия. Има един много-много ясен параметр, който бихме могли да използваме, а именно устаряването в добро здраве, психическо и физическо. Всички е, знаем, че има на какво да се опрем, за да извадим изводите си. Всичко изглежда ясно, има научно обосновани изводи, има практически проверени изводи. Просто трябва да се вслушаме в тях. Аз съм чел доклади на нашата агенция за е, хигиена и здраве на работното място. За това казвам това, което казвам. И сега, да не забравяме, че социалното осигуряване трябва да обслужва интересите на непрекъснато застаряващото а, е, население на Европа. Да не забравяме, че това застаряващо население на Европа все още може да участва в економическият ръст на Европа, не само в системата за пенсионно осигуряване на Европа. Така наречения първи стълб на пенсионната система а и, разбира се, механизми за подобрение на начина по който функционира така наречения втори стълб. Програмите на Юрофонд са също елемент, който можем да използваме. Вторият елемент от моето изказване, вторият аспект е предприемачеството. Човек не трябва да бъде предприемач по призвание, за да разбере, че това е движещата сила на економиката. И тук все още има неразкрит потенциал. И това аз го наричам социално новаторство и това е идеята, която искам днес да поставя на вашето внимание. Как да се управлява това социално новаторство? Благодаря. Благодаря. Благодаря за това, че се съобразихте също с времевия регламент. Кинга Гюнц, 6 минути. Благодаря, госпожо председател. Работи ли микрофонът ми? Да. Аз първо бих искал да благодаря на представителите на агенциите е, за е, техните е, изказвания, за, за информацията, която ни представиха. Докато слушах си, дадох сметка за това колко е важно да, да чуем информация от източника така да се каже, ние, разбира се, ежедневно си даваме сметка за значението на образованието, на професионалната квалификация, на добре е да, да, да се чуе е, в потвърждение на, на нашите наблюдения и констатации е, е, едно експертно становище. Освен това, за мен бе също така интересно изказването на господин вице на Молдова. Аз съм от Унгария. Е, и, и трябва да ви кажа, че новите държави членки на Европейския съюз са, се намират в подобно положение на това, в което се намира Молдова. Така че е, разговорът има и такова измерение. А също така, е, тук що прозвучалото изказване на господин Бекер. Ние наскоро заедно работехме тук в Европейския парламент с него по разработката на, на един доклад за, за новата фаза в развитието на образователните системи с оглед на социализацията, на, на социалната интеграция на младежите и, и а, успешното им излизане на пазара на труда. А, така че много, много обещаваща е, е, е тази дискусия днес и, и за напред. Сега, що се отнася до социалния модел, е, онова, на което ставаме свидетели в условията на кризата, все повече и повече, е, че е, нашите граждани е, са определено за един е, силен социален модел, но пък от друга страна все повече и повече работодателите е, под подкопават устоите на този социален модел. И тъй като економическата криза се превръща в криза на заетостта, оттам нататък в политическа криза, е, всички е, последици, които на, на, на свой ред е, подронват е, основополагащите ценности на Европейския съюз. Сега, ние искаме Европа да стане по-популярна за нашите гласоподаватели, за, за нашите избиратели. И ако наистина е, искаме това да стане, е, трябва да подходим по-отговорно към социалната си отговорност, към социалния модел. Света, онези, които остават без работа за, за по-кратък или по-дълъг срок, могат, би трябвало да могат да разчитат на, на социално защитата и осигурителна система е, за намиране на нова заетост. И страните, в които е, обещетенията за безработица е, е, се съкръщават, изплащат се за по-кратки срокове и така нататък, изпадат във все по-тежко и по-тежко положение, тъй като безработицата временна се превръща в трайна, с всички свои отражения върху физическото и психичното здраве, на засегнатите. Така че един голям приоритет е, е, макар и останали без работа, безработните да, да, да бъдат държани близо до пазара на труда. Образователната система е, се развива в посока е, такава, че всички да бъдат въвлечени, да бъдат интегрирани способностите, потенциала на, на всички младежи да бъдат оползотворени. И наред с казаното от господин Бекер, аз бих искала да се спра на тези аспекти, които са специфични за образователната система. Става дума за така наречените хоризонтални или трансверсални умения – не толкова знания, колкото умения, ако щете, качества на характера, е, които е, подготвят младежите за активно включване е, на пазара на труда. Това, това, това означава гъвкавост, означава умение за решаване на проблеми, независимо от областта, означава езикови умения, е, е, владение на чужди езици, способност за колективна работа е, в условията на културно многообразие. И за тази цел, разбира се, образователната система трябва да бъде подготвена. Преподавателите, педагозите е, да са в състояние да пригаждат е, методиката си на преподаване в далеч по-голяма степен към потребностите на обучаемите. До сега винаги обучаемите е трябвало да се приспособяват към очакванията на образователната система е, за 2020 сме си поставили много амбициозни цели в областта на образованието, в това число намаляване на, на броя на рано отпадналите от, от образователната система. Да, но, но тя, образователната система, трябва да се приспособи към потребностите на децата, а не обратното. И, и, и всичко това трябва да се има предвид, а решаването на тези проблеми може да стане само чрез социалния диалог, чрез широкия обмен на, на мнения между важните субекти в образователната система. В това число и представители на онези, които днес са далеч, уви, от пазара на труда. Благодаря. Благодаря ви. Третият член на Европейския парламент, който ще се включи в дискусията е Антея Макинтайр. от групата на европейските консерватори и реформисти, която освен това е и наша докладчица по темата за етост и конкурентоспособност. И отново за 6 минути. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на агенциите за тяхното участие. Много, много интересно е, протече разговора до, до тук. Бих искал да благодаря и на господин е, вице-премьера на Молдова. Е, сега, нека започнем с това, че има редица европейски социални модели. Рейнския, балтийския, скандинавския, защо не и британския. И ключ към напредъка е засиленото сътрудничество наистина между социалните партньори. Обмена на, на положителен опит, споделената цел, преди всичко Европа да стане по-конкурентоспособна, да доизгради вътрешния си пазар и, и да може да се конкурира в света. И тук вече прозвучаха много такива съображения за, за конкурентоспособността. И както нашата председателка току-що съобщи, аз съм докладчица на Комисията на парламента по заедостта по доклад за приноса на Европейския съюз към е, една дружелюбна, гостоприемна среда за новите работодатели. Сега всички го казваме, но, но Нали? Правителствата, държавата не може да създаде работни места, предприятията създават работни места, а пък предприятията се създават от предприемачите. И аз а, а, а, остро си давам сметка, че значи, по-настоящем Европа изпитва дефицит на умения. И е, ако вземем специалистите по информационни и съобщителни технологии, очаква се дефицитът на квалифицирани специалисти в тази област до 2015 година да достигне зашеметяващата цифра от 700 хиляди. Или в, в други, в, в областта на точните науки, на, на инженерните специалности. Все по-трудно се насмогва на растящите потребности на работодателите. И а, господин Летмайер е, особено засегна въпроса. И, и за да се преодолее този, този недостиг, естествено трябва в по-голяма степен да се сътрудничат работодатели и учебни заведения. Миналата седмица е, университета в Уолвахамптън, е, мой избирателен район, разкри свое представителство тук в Брюксел, представяйки се за университет на възможностите. Този университет се откроява според мен с две много, много е, особени е, неща. 75% от е, студентите в е, Уолвърхамптънския университет са от Уолвърхамптън. Значи университетът обслужва местната общност и потребностите на работодателите, както се казва, на прага. Става въпрос за, за West Midlands, за където най-вече се развива автомобилостроенето. И в резултат от това 90% от завършилите Уолвърхамптонския университет си намират работа, което никак не е зле. Значи, много насърчаващо е това, че е едно висше учебно заведение установява потребностите на местния пазар на труда и предлага образователен продукт, съобразен с тях. Като говорим за предприемачеството, госпожа Сербан от Европейската фундация за обучение се спря особено на този въпрос. Да насърчаваме предприемаческите амбиции, качества на, на младежите, на, на студентите е нещо много, много важно. Астън е друг университет в близост до Бирмингам, пак в, в моя район, който развива програми за своите студенти. Те, докато са студенти, генерират бизнес идеи и те преминават тутък си в един инкубатор за нови предприятия, който е към университет. И така трябва да се подхожда въобще в Европа. Е, всеки, който иска да, да е, създаде свое предприятие, свой собствен бизнес, да бъде максимално облечен. И непрекъснато чуваме за това, за, за множеството препятствия, за пречките, които един млад предприемач трябва да преодолее. Те трябва да, да бъдат премахнати. И пак в тая връзка за малките и средни предприятия с колегите, е, е, ние непрекъснато настояваме да се намали бюрокрацията, да, да се упростят е, е административните режими. Но е, е, е, е, на мен ми се ще да коментирам особено казаното от госпожа Седлачек и от господин Валдес в тази връзка. Да, да упростяваме нормативната уредба, без обаче това да става за сметка на социалната защита на работниците. Това не бива да се допуска. Аз съм от страна, която има високи постижения в областта на безопасните и здравословни условия на труд, но ако искаме да привлечем повече хора в малките, в микро предприятията, като предприемачи. Не можем да очакваме от, от тях по-голямата част от работното им време да, да преминава в разшифроване на бюрократичната система. Е, това са хора добронамерени. Те, те, разбира се, е, желаят да осигурят безопасни условия на труд на своите работници, но просто не се умяват. Те не могат да се ориентират в нормативната среда. И бихме и направили голяма услуга, ако се погрижим за нейното упростяване. В това отношение социалните партньори имат и огромна роля. Председателката е, прекъсва ораторката. Да, вие тъкмо е, е, е, пристъпвате към въпроса за социалния диалог, но се опасявам, че времето ви изтече. Сега ще дам думата на четвъртият участник в е, е, дискусията, Уве Комбюшен генерален директор в Европейския съвет на работодателите в металургията, машиностроенето и технологичната промишленост. СЕМЕТ. Шест минути. Нека да ви напомня, че имаме два основни въпроса – социален диалог и иновации на работното място. Благодаря за това, че ми напомнихте. Аз ще говоря за устойчивия социален модел и за социалния диалог. Искам да благодаря на агенциите за това, че поканих СЕМЕТ на този интересен семинар, който ни дава много нова информация. Ние Обединяваме 2000 компании, които пък дават работа на 13 милиона души в цяла Европа. Всички говорят за конкурентоспособност. Заместник министра каза, че социалният модел дава економическа сила на Съюза и това е споменато и в член 3 от договорите. Имаме пазарна економика с социална насоченост. Когато говорим за конкурентоспособност, тя е много различна на, на правителствата, на законодателите, на компаниите, на, на хората, на заетите. Нека да припомня, че много от изказалите се вече говориха за по-засилено участие на социалните партньори. Имаме нужда от устойчиво развитие, от устойчив растеж и това обяснява и толкова важните инициативи на комисията, свързани с растежа, с участието на промишлеността, Казва се, че промишлеността трябва да допринася за БВП на Европа е, на 20%. В момента принос се изчислява на 15%. Говори се за това, че трябва да се създават е, устойчиви работни места, е, че трябва да има стабилни системи на здравеопазване и на е, социални грижи. Златния растеж, за който започна да се говори миналата година, 20% of GDP, of world GDP contributed to it. It's spending more than 50% of the rest of the world combined. Ние харчим повече от е, всички останали страни в света за социална осигуреност. Налице лице естествено дълговата криза, налице са демографските предизвикателства. Някой казва, че това е бомба с закъснита. В промишлеността на металопреработването, трябва да кажа, че ние сме поставени под натиск е, от останалия свят и ето защо знаем какво е да си конкурентоспособен. Е, трябва да има съответно регулаторна база, която да е интелигентна. Необходимо е да имаме трудови пазари, които да са гъвкави, да са приобщаващи. Имаме нужда от системи на социална осигуреност, които да са обезпечени спрямо бъдещите изисквания. Ако се върнем 20-30 години назад ще видим, че пропаста между нуждите на пазара и това, което се предлага, съществуваше и тогава, но и сега съществува. Когато говорим за растеж, следва да не забравяме, че разширяването на Съюза, големия взрив, през 2004 година допринесе за економическо и социално развитие в новите страни членки на Европейския съюз. И економическото и социалното развитие доведе до просперитет за цяла Европа. Що се отнася до социалния диалог, нека да кажа, че СЕМЕТ води формализиран социален диалог с всички партньори в рамките на металопреработването в Европа. В момента се занимаваме основно с активното устаряване от гледна точка на обучението. Тук говорим за гъвкавите трудови договори. Едно проучване, между другото, показва, че е много добре да има гъвкави условия на заетост, да има договори, които да са на половина работен ден, например. Когато става въпрос за образованието и обучението, тук трябва да подчертая колко е важно да се подобри сътрудничеството между промишлеността и онези, които осигуряват професионално обучение и образование. Трябва обаче да се подобри взаимоотношението и между промишлеността и университетите. Антея Макентайр каза, че има отлични примери от Финландия, например. В заключение остава само да ви приканя да не губите от погледа си връзката с промишлеността, с предприемачите. Те вършат отлична работа и всъщност е, онова, което ни направихме по време на кризата, демонстрира, че ние сме един надежден партньор и на нас трябва да се разчита. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Много благодаря. И така стигаме до предпоследния панелист Карола Фишбак Пител, генерален секретар на Европейската федерация на синдикатите на обществения сектор. Заповядайте за 6 минути. Uh, much, Много благодаря, госпожо председател, дами и господа половин минута, няколко секунди ще използвам за да кажа, че молдавското вино смятам, че е много конкурентно и даже го предлагам за конкурент на френското. Но тъй като това не е въпроса, който ни занимава, се връщам по същество. И казаното от господин Прат Смоне днес сутринта, а именно, че солидарността трябва да е първият градиран по важност сред нашите приоритети. Европейският социален модел е основата, на която ще изградим социални и човешки права и ще заличим неравенството. Европейският социален модел има економически дивиденти, с други думи, защото цената, която бихме платили за един не социален модел е огромна. Ще го платят младите хора по-специално, тъй като няма да имат работа, както всъщност нямат или трудно намират през последните 10 години. Общественият сектор обществените услуги са един от стожерите на европейският социален модел. Агенции за трудова заетост, образователни агенции, обществена инфраструктура, жилищно настаняване и така нататък. Това са само някои примери за социалните функции на този обществен сектор. Това означава, че европейският социален модел е на ръба и не бива в никакъв случай да го подкопаваме повече, отколкото вече е пострадал. В социалната криза може би е на път да ни принуди да се откажем от него. Така се говори. Аз смятам друго обаче. Друго смятам и по въпроса за често използвания аргумент за връзката между економическа криза и демографско развитие. Вън от всякакво съмнение факта, че това са едни от големите предизвикателства на нашето време, но те не са от едната страна на неравенството, по-скоро от двете. Аз смятам, че има какво да се направи за нашето, за да се подобри положението на нашето все повече застаряващо население, нещо, което няма пряка връзка с економическата криза. Економическото управление, социалният диалог, социалният диалог всъщност пострада много в много в редица държави членки поради строгите мерки на финансова дисциплина. Балтийските държави, Испания, Португалия, Гърция и така нататък. На европейско равнище самата Европейска комисия не излиза с ясно предложение за социален модел и за това подчертавам, приканвам настойчиво Европейската комисия да разработи последваща стратегия за хигиена на трудовото място, за здраве и безопасност на труда. Подкрепям тук казаното от Криста Седлачек, а именно, че от здравето на работниците, от здравословните условия на труд зависи продуктивността и съответно конкурентността на европейската економика, на европейския обществен модел. Не бива да забравяме, с други думи, тази страна на нещата. Има четири споразумения на равнище производствени сектори, договорени между професионални организации, синдикати и работодатели, именно по въпросите на здравословните условия на труд в областта на рибарството, в областта на услугите, фризьорските услуги включително. Всички тези споразумения следва да бъдат транспонирани в директиви, но не, по неизвестни причини са задържани в Европейския съвет, което аз интерпретирам като грубо нарушение на правилата, записани в договорите. Затова призовавам към взимане на решение – или тяхното разблокиране във възможно най-бързи срокове. Сега, какво можем да направим за повече, за повече финансови средства, отделени за социалният модел? В момента текат консултации по въпроса за сивата економика и недекларираният труд – като целта е той да бъде изкоренен или поне силно ограничен. Доклада на Юта Штандрук е именно в тази посока и много от мерките, които предлага, са свързани с инспекторатите и правомощията, с които те разполагат. Благодаря. Мерси beaucoup. Благодаря. Що се отнася до а, сключените вече споразумения и, и инициативите на Европейската комисия. Както знаете, нашата комисия тук по заедостта определено упражнява натиск върху Европейската комисия. И при това все пак знаем настроенията на колегиума на комисията по тези въпроси. Но фронт наистина се открива, що се отнася до инспекциите по труда. И последният наш участник, Бодуан Рего, той е член на Европейската е, е, е, комисия. Не, че от него очакваме окончателни отговори на въпроса какво да се прави, но а, той е а, член на а, бюрото а, на европейските политически консултанти а, БЕПА и във всеки случай очакваме от него да допринесе към нашата дискусия за социалния диалог а, във връзка с образованието от една страна, заетостта от друга. Благодаря, госпожо председател. Ако не възразявате, аз ще отговоря на вашите три въпроса, е, т.е. два въпроса с три пункта. Е, да видим кои са аспектите на европейския социален модел. Някои от тях са стари е, и наистина изгодни за всички социални партньори. Втори аспект на европейския социален модел е свързан с известни компромиси. В крайна краща животът е такъв. И Третият аспект е вече напредничавия, обърнат с поглед напред към бъдещето аспект на социалния модел, предвид научно-техническия прогрес. Сега, първият аспект е дали, за взаимоизгодността на европейския социален модел. И по това има консенсус, мисля. Здравеопазването, образованието, без безопасните здравословни условия на труд са важни за европейския социален модел, но са и в интерес на конкуренцията и конкурентоспособността. И в това отношение и работодатели, и работници и служители са, смятам, на едно мнение. В тази връзка можем да споменем за аспектите на социалния модел, благоприятстващи семейството, въпросите за недискриминацията. Това са аспекти, по които можем да говорим за наличието на консенсус. И след като е така, очевидно социалните партньори са взаимно стимулирани. И работниците от една страна, и работодателите от друга – и има, например, работодатели, ако вземем образователната или квалификационната област, има сериозни постижения. В областта на туризма един от големите работодатели всъщност поддържа висше учебно заведение за, за кадри в туристическата област. И сега, как да подходи политикът? Нали, каква политика да се, да се изработи? който, който върви по този път ще бъде по-конкурентоспособен, ще печели повече, нали, това е ролята на пазара, т.е. пазара ще свърши своята работа, но за това пък пазара трябва да допуска конкуренция. И това вече е политическия момент. Разбира се, между различните страни има, има разлики. Например, е, съчетаването на семейния и професионалния живот е не така лесно навсякъде. Вторият аспект са, са тези, да кажем, прискърбни е, е, страни на социалния модел, е, е, които налагат някакви взаимни отстъпки, ня, някакви, някакви компромиси. На първо място, разбира се, пенсионното осигуряване. е Огромно предизвикателство, много се спори във връзка с демографските изменения, с, в тази връзка, разбира се, е, пенсионната възраст, е, каква да бъде тя. Въпроса за социалната защита, за предпазната мрежа, кой да я организира, работодателите ли, държавата ли, нали, по това се спори. В същото е, време е от съществено значение социалните партньори първо да постигнат някакво принципно е, съгласие. Е, и разбира се, на практика държавата е страна по тези двустранни контакти, та диалогът става, става тристранен, понеже държавата участва сериозно в социалното и пенсионното осигуряване. Но Това са известни неща. Мен ще да обърна повече внимание на третия аспект, на, на ориентирания напред към бъдещето аспект на социалния модел и се пита има ли някакви новаторски, нови начини на, на действие. И ако човек се вслуша в консултантите, аз също съм бил консултант, или в футуролозите, ако щете, ще чуе много вълнуващи неща. Проектно организираната трудовата заетост, например, економика на знанието, мрежова заетост. Много се говори, разбира се, за, за, за по-голяма застъпеност на самостоятелната заетост, работа от дома, образование и заетост в разпределена мрежа е, по интернет. Много се говори. Не е ясно кое ще се реализира на практика, кое ще отпадне. Честно казано, аз не знам. Но, е, вероятно, трябва да попитам е, стопанските ръководители, чиято работа в крайна краща е да организират всичко това. И се опасявам, че те май също няма да могат да, да дадат отговор. Едни са привърженици на А, други са привърженици на Б, на С и така нататък. Едни ще спечелят, други ще загубят. И а, като специалист по политически а, решения, аз често си казвам, че това не ми е работа в края на краищата да отговарям на тези въпроси. Нека всеки намери своя отговор. Всяко предприятие, всеки отрасъл. Но аз трябва да се вслушвам в мнението на тези хора от практиката и когато ние се опитваме на политическо равнище да търсим някакво съгласие, определено трябва да се вслушваме в гласа на практиката. И разбира се, има една така червена нишка, която преминава през, през всичко това, а, а, а то е диалогът, взаимното доверие, и готовността да се вслушваме едни в други. Благодаря. Така, сега е, е, ролята на председателката е тежка и непосилна. Трябва да ви дам думата за дискусия, а ни остана твърде малко време. Ще дам е, предпочитание, разбира се, на членовете най-напред на комисията. Имаме е, една колега записала се вече, кои други желаят да участват Саркас, Костело и още един. Други. Други, други присъстващи. Моля ви, не, не желая гора от ръце. Един-двама. Няма. Прекрасно. А, един въпрос имаме там. Добре. Още един външен участник, значи, освен членовете на комисията. Имаме петима. По една минута. Госпожа Мазовецка. Госпожа Язводска. Социалният модел се основава на стабилен анализ. Разглеждат се всички възможности за нови мерки, за нови действия. Не трябва да забравяме, че 28-те държави членки са различни. Там има различни рискове и възможности. Много рядко в Европа и в Европейския парламент ставаме свидетели на солидарност. Аз мисля, че ние трябва да действаме комплексно. Говори се за това, че трябва да се инвестира в човешки капитал. Да, но това трябва да става така, че човешкият капитал да е готов за изискванията на трудовия пазар, когато се увеличава възрастта за пенсиониране, трябва да се създадат всички условия за хората да работят по-дълго. Следва, освен това, да се създадат възможности и за грижи за децата. Благодаря. Прекъсва председателката. Имате ли въпрос? Да, имам въпрос. Смятате ли, че трябва да се създаде нов европейски обществен модел? Смятате ли, че този модел трябва да се основава на тотална промяна на образованието, на трудовия пазар. Добре, благодаря. Алехандро Серкас. Минута само, ако обичате. Много благодаря, госпожо председател. Секунди само за благодарност на директорите и директорките на агенциите за работата, която вършат в момент, в който вразите на правовата държава са в настъпление. Така както енергията и природните ресурси са изчерпаеми, Същото може да се случи и с човешките, с човешкия капитал, освен ако не подредим обществото си по начин, по който глобализацията няма да бъде заплаха. Когато ме питат социалният европейски модел има ли бъдеще, аз отговарям с въпрос. Смятате ли, че Европа има бъдеще без социален, момент, социален модел? И так, този въпрос ви го задавам и аз на вас. Моника Бенова и Естер Костело. Э, Благодаря. Някой каза, че фирмите са конкурентни, когато зачитат социалните и екологични правила на играта. Фирмата Амазон обаче е много конкурентна, но условията на труд там са ужасяющи. Искам да засегна въпроса на Мадлен Сербан за връзките и условията на труд в съседните държави. Какво можем да направим ние. Аз наскоро организирах експертна конференция по въпросите на Магреб. Всички проучвания, според този експерт, показват, че Китай, Съединените щати и другите днешни велики сили залагат на Африка, която също ще се превърне в световна сила. Как вижда Европа връзките си с Магреб в този смисъл? Това е важно. Важно е и нещо друго, че когато Магреб влезе в световното състезание, световната система на конкуренция, ние трябва също да сме конкурентно свързани с Магреб. Благодаря. Сега госпожа Костело и след това господин Джон. Благодаря, госпожо председател. Нека в началото да благодаря на всички участници, благодаря на организаторите за това, че организираха този семинар. На второ място съществува едно противоречие от една страна се казва, че трябва да инвестираме в образование и да запазим социалния модел на Европа. От друга страна обаче страни като Ирландия трябва да затягат колагите, да намаляват бюджета за образование. Има такива мерки в проекто бюджета на Ирландия за следващата година. Когато говорим за преглед на образованието и за обучение на работното място, би следвало да разгледаме и възможността за утвърждаване на получения опит. Искам да разбера какво смятате за инструментите за развитие в това отношение, защото ако ще подобряваме образованието, то трябва да можем да имаме стабилна система за валидиране на получените умения. Благодаря. Сега давам думата на Свен Малк Джон, преподавател в университета Оснем Брюк в Германия. За една минута има думата. Благодаря за дадената ми възможност. Зададе се въпроса дали във време на криза можем да си позволим по-безопасно работно място. От научна гледна точка трябва да кажа, че съм голям оптимист. Данните показват, че за всяко инвестирано евро е, нормата на възвръщаемост е поне 2 евро. Аз е, съм се занимавал с болестите на кожата, кожните заболявания, които се получават на работното място. Социалните партньори в областта на фризьорството, например, доброволно се договориха за подобрени стандарти на превенция. И можем да докажем с примери от много различни държави, че подобни инвестиции има добра възвръщаемост. Всъщност инвестициите са много по-низки от това, което успяваме да спестим. Ето защо бихме могли да намерим други сектори, които биха участвали в нещо подобно. Всъщност социалните партньори могат да извлекат полза от по-добрата превенция. Euh, благодаря, тъй като тук са представителите на агенциите, а и господин е, министъра. Е време да пристъпим към последната част от днешната ни среща, да поискаме от всеки един от нашите гости за около 5 минути да коментира чутото и зададените въпроси. Ще дам думата само на е, четиримата дирекции на агенции и на господин министър вице-премьер на Молдова. Значи първо Кристиан Летмайер, изпълняващ длъжността директор на Центъра за професионално обучение. Пет минути. СДФОП. Благодаря ви, благодаря ви за зададените въпроси за положителните отзиви на нашето експозе. Най-важното, което тук се чу според мен и, и трябва да се подчертае, е, че по-правилно, по-разумно -по трябва да харчим в образованието има кръсноречиви неопровержими данни е, за отрицателните е, последици от бюджетните съкръщения. Има и достатъчно е, данни във времето, през последните три години. Слава Богу, и има някаква светлина в тунела, от което не следва, разбира се, че не са необходими дълбоки и болезнени реформи в някои от тези страни в областта на образованието, но не по начина, по който те се налагат до сега. Благодаря. Сега следващия директор, Хуан Менендес Валдес, Еврофаунд, Фундация за подобряване на условията на живот и труд. Благодаря. Доста неща се казаха от нашите е, участници тук, е, от е, представителите на парламента за социалния диалог. Бих искал отново да подчерта колко е важно да се намират продуктивни решения в областта на, на социалния диалог, тъй като там именно е, се намира е, баланса между производителност и социална справедливост. връщайки се тук, между другото, наказаното за разликата между взаимоизгодните решения и взаимните компромиси. Това е, това е много интересна е, идея. А, е, но за да се стигне до взаимоизгодност, трябва да се и пропагандират, трябва да, да, да се разпространяват знания. Е, осведомеността на социалните партньори трябва да се повишава, е, да се извършва трансфер, на, ако щете, на социални технологии и това именно би, би било от, от полза и за тях, и за политическите органи. А, и накратко, в отговор на някои от зададените въпроси от Алехандро Серкас тук а, а, зададе въпроса за това има ли Европа бъдеще без социален модел. Никой не говори за премахване на социалния модел, а, а за неговото коригиране – но в тази връзка се задава и другият въпрос. Кой модел на конкурентоспособност следва да избере или може да избере Европа? И най-сетне е, във връзка с казаното от госпожа Кастело за някои противоречия. Да, е, понякога се казва нали, фискална консолидация или бюджетни ограничения, които да благоприятстват растежа. От една страна казваме по-малко държавни разходи, от друга страна а, трябва да удовлетворим тези и тези потребности. А, ето да, това е един от примерите за неизбежен компромис. Благодаря. Криста Седлачек. Благодаря. Благодаря. И аз искам да прегледам казаното до момента набързо. Това, като каза колегата Йон, има вече проучвания за инвестициите в развитие на човешкия капитал и тяхната възвръщаемост. Продължаваме да събираме обаче улики, ако мога така да се изразя, за да докажем, че обучението, образованието, здравето, здравословните условия на труд са инвестиция, която след това дава плод. Друг въпрос по който искам отново, на който искам отново да се върна, е упростяването на законодателството. Знаем, че малките и средни предприятия имат трудности да се справят с всички тези административни изисквания, особено в времена на финансова криза, но ние не искаме да създаваме два аршина, два вида правила за едни и за други. Другите, имам предвид малките и средни предприятия. За това може би трябва да сме новативни в законодателен смисъл, новативно да прилагаме съществуващото законодателство, за да помогнем на фирмите, по-скоро по този начин, отколкото като им разрешаваме на едни и на други да третират трудещите се по различен начин. Сега по въпроса за тези фирми, за тези предприятия, които не благоприятстват трудовите условия на своя персонал, те просто са обречени. Рано или късно ще се провалят. Има примери за това в Германия. Има примери, казвам, не само за економически затруднения, изпитвани от тези фирми, а и за, в крайна сметка, направо банкрут в резултат от такъв вид поведение. По въпроса сега за социалният модел и ако го изоставим, какво ще правим, смятам, че просто такава альтернатива няма. Благодаря. Мадлен Сербан. И след това господин министра. Благодаря. Нека да почертая колко важен е европейския модел за съседните страни. Естествено, че не сме съвършени и това се видя и от разговорите днес. Има различни позиции за това по кой път Европа трябва да поеме. Много е важно обаче дневният ред минимум в Европа да се спази и изпълни, а именно, че трябва да се придвижим напред. Що се отнася до европейския социален модел, проблема не е в теоретичните определения, а по-скоро в изпълнението на практика. И тук трябва да се направи тази разлика между деклариране на намерения и изпълнение на практика, защото не е достатъчно само да се използват празни думи. Агенциите казват, че се справят добре, защото постигат конкретни резултати и същото трябва да въжи и за абсолютно всички останали в е, Европа. Що се отнася до въпроса за валидирането на постиженията на резултатите и е, дипломите. Тук е, се засяга въпроса за кръговата миграция. Всеки в Европа говори за това, че имаме нужда от нови умения, възможности за интегриране на пазара за продължаване на трудовия живот на хората, но, но никой не прави нищо. В Магреб, например, видяхте какво се случи. Това беше бомба с закъснител, която избухна. Ако погледнем някои други страни, от които хората емигрират, Европа не е най-предпочитаната дестинация за тях. Талантливите хора не отиват в Европа, те отиват на други места и съответно трябва да погледнем къде са пречките пред тези хора. Ако искаме Европа да бъде най- добрия, най-големия работодател, е, ние трябва да инвестираме както трябва. И ако искаме да сме най-големия донор, също трябва да предприемем съответните стъпки и да се обърнем към партньорите. Благодаря. Имаме малко време, така че първо ще дам име, думата на господин министр и след това може би ще имаме още един кръг въпроси. Сега, въпросът за конкретния въпрос на Моника Бенаро за фирмата Амазон, която е пример за на, за конкурентно пред, предприятие. А пък от една страна, от друга страна казваме, че конкуренцията е право пропорционална на социалните права, хигиената, здравеопазването, т.е. здравословните условия на труд и така нататък. А пък тук очевидно тази връзка е обратно пропорционална. Не отговорихте на този въпрос. Как може една фирма да бъде конкурентна при положение, че не спазва това, което ние смятаме, че трябва да се спазва, за да бъде конкурентна. Благодаря. Know... Uh, Въпреки всичко, а между другото, запозната съм с условията на труд или поне онова, което се чува за тях в Амазон. Но като цяло имаме доказателства, че в средносрочен и дългосрочен план предприятията не биха оцеляли на пазара, ако не подобрят условията си на труд. В Германия, където съм работила, в Берлин, имахме няколко предприятия от този род и стана ясно, че там където има много инциденти, където хората напускат работа, защото заболяват, в тези предприятия в крайна сметка не се стига до нищо добро и те напускат пазара. Така че трябва да признаем, че има отрицателни примери, но те не са е, толкова много. Компаниите като цяло не биха оцелели, ако действат така. Е, не съм се срещала с представители на работещите, но отново повтарям, нашите заключения показват, че Такава е ситуацията. Те не биха оцелели. Господин министр, вероятно сега е време е, вие да споделите полуките, които видяхте за себе си, а и да ни дадете някои заключителни напътствия. А, благодаря, госпожо председател. Аз бях на остри луши, е, наистина. И а, освен различните въпроси, които възникваха в главата ми за европейския социален и економически модел, не, не мога да не кажа, че за страните, които гравитират, третите страни около Европейския съюз, не мога да, да не споделя, както казах, че този модел е, е, е източник на вдъхновение. И бих искал да подчертая някои от нещата, които ми направиха впечатление. Е, например, за цената. Цената на европейския социален модел тя не е пренебрежима и особено за работодателя. Данъчните условия, е, които обезпечават финансово този социален модел, са е, фактор отрицателен на конкурентоспособността във всеки случай. Подлагат я на, на напрежение. И после, как да, да съчетаем конкурентоспособността на едно отделно взето предприятие с конкурентоспособността на, на национално равнище и конкурентоспособността на държавата в качеството и на социален партньор. Моята хипотеза е, че социалният модел не може да бъде устойчив във времето, ако се финансира единствено от задължителните е, социални вноски. В Молдова ние се опитахме да променим нещата. Да, трябва да се създават естествено работни места, но в същото време един от корените, нека да бъдем откровени, един от корените на економическата криза е, е състоянието на обществените, на държавните финанси, е, намерили се под непосилен натиск предвид всички социални плащания, които се очакват от тях. Значи, да, да гарантираме работни места, да създадем възможност за нови работни места, чрез облегчаване на административните режими за работодателите, стопанската среда да бъде благоприятна и привлекателна за инвеститорите, но всички те работодатели е, и, и граждани, е, работници и служители да бъдат достатъчно мотивирани, за да си вършат работата, за да бъдат производителни. Да, държавата трябва да се, да, да се включи във всичко това, да, да бъде проактивна. Да, необходима е политика понякога, не особено е, е популярна, но не може в дългосрочен план да се мисли единствено за упражняване на фискален натиск върху работодателите. Понеже колкото повече расте този натиск, толкова повече страда тяхната конкурентоспособност, способността им да реинвестират в технологично обновление и в образование и в професионална квалификация. Значи на лице е е, е, рискът да се завъртим в този порочен кръг, при който всъщност данъците, вместо да обслужват обществения интерес, му вредят. И вредят и на социалната сигурност. Е, нали, държавата, отново казвам, колкото и данъци да събира, тя никога не би могла сама да удовлетвори всички социални очаквания. Нали, да не стане така, както она змия, която захапала опашката си. Подобен подход, според мен, няма бъдеще. И аз непрекъснато казвам, при това държавата трябва да изпреварва събитията, тя трябва да стимулира. Значи, а, а, в условията на растяща конкурентоспособност и конкуренция се налага да се закриват работни места, а, да, се, да се съкръщават работници и служители. Да, държавата трябва да се готви за тези случаи. Тя трябва да осигурява защита в такива а, а, случаи. И разбира се да намалява бюрокрацията и да стимулира капиталовложенията да стимулира повишаване на професионалната квалификация. И преди всичко да се възпитава култ към труда. Трудът да стане своеобразно верою. Въпрос на гордост и дълг за всеки гражданин. И затова, разбира се, Диалог да, но диалогът не е достатъчен. Трябва да се изграждат партньорски взаимоотношения между социалните партньори. И разбира се, диалогът трябва да, да, да се води в духа на зрялост, на, на, на добросъвестност. Благодаря. Много благодаря. Имаме малко време още. Така че ще дам думата на някои колеги които искат да се изкажат. Франц Хейнс Бекер. Всъщност, ако виждам, че имате какво да кажете всъщност, след втората част на дебата. Днес обсъдихме проведохме дебат с представителите на четирите агенции, а пък същия този дебат ще го проведем следващата седмица с Европейската комисия. Наистина не само економическият и паричен съюз трябва да са в центъра на дебата, а и социалният модел. Какви са изводите, които си вадим от е, днешният дебат. Това би било въпроса за изявления на този втори кръг. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. За да съм и кратък, и откровен, ще кажа следното. Разбирам, че Разбирам, че въпрос от първостепенна важност, а именно социалният съюз, броди наоколо. И това прави така, щото от този общ въпрос проистичат много по-дребни и специфични въпроси, които обсъждаме. Някои от тях обсъждаме днес. Смятам обаче, че не можем да работим за каузата на социален съюз все още. Начина по който сме работили до сега схемите, с които разполагаме като работни инструменти, трябва да бъдат преработени, за да отговорят на днешния и на утрешния ден. Данъчният и економическият съюз трябва да бъдат разработени като модел, реализирани като модел преди да преминем към следващата стъпка, именно социалният съюз. Целите на нашите агенции бяха ясно обяснени и изложени днес тук. Ние, нашата парламентарна комисия също ясно и целенасочено работим в търсене на социално сближаване в Европа. Така че няма защо да губим време, сили и нерви в вътрешни между особици. Заедно сме много силни, така че няма защо да губим време и да се разсейваме с неизпълними цели, когато днешните могат да бъдат изпълнени по-добре. Благодаря. Кинга Гон сега. Uh, uh, Само няколко изречения. Според мен, днес научихме, че не се налага да избираме между растеж, защита и социален модел. Възможно е двете да вървят ръка за ръка. Стига да има инвестиции. И ако се генерира растеж, ние можем да инвестираме в социалния модел. Ако избираме едното или другото, не действаме правилно. И това е основното послание към всички. А иначе съм напълно съгласна, че солидарността не е нещо, от което можем да се откажем. Това е наша запазена марка в Европа и трябва да се придържаме към нея. Благодаря. Антея Макентайр. Благодаря. Много се впечатлих от последните думи на министъра. Напълно съм съгласна с казаното. Госпожа Яжлевска зададе един въпрос. Искаме ли да има генериране на богатства или зависимост от богатствата? Основната цел на, на едно успяващо общество е да генерира богатства. Би следвало обаче да насърчаваме хората да работят, да инвестират, да развиват своите умения. Точно по този начин Европа ще стане конкурентна, ще може да се конкурира с страните, които не са от Европейския съюз. Стажове, да, само че модерни такива. Не можем да се връщаме назад в миналото и да гледаме към работни места, към професии, които вече не съществуват. Нека да гледаме в бъдещето и да градим политики, които да са стъпили здраво на основата на факти. Всичко, което правим като законодателство и като разпоредби, трябва да отчита този факт. Да, става ясно е, висок, какъв е високия политически градус на, на дебата, е, който водим. Е, колегите, членове на Европейския парламент, разбира се, не могат да не отчитат политическия мандат, който ги е отвел в тази наша институция. Така, след нашите е, трима гости, предполагам, всеки иска да се изкаже, значи ще ви дам отново думата за една-две минути всеки му. Ето на, така, е, с известен произвол стават нещата. Благодаря, госпожо председател. Много, много полезен и богат беше дебата. Жалко, че господин Серкас току-що си тръгна. Бих искал да подчертая също и казаното от господин Режу, че не е работа на комисията, не, не е наша работа да казваме на предприятия как да се развиват. Ето защо е, трябва да, да, да погледнем някакси по-иначе на предприемаческата инициатива и, и да й дадем поле за работа. А, аз не съм а, против казаното от госпожа Фишпах Пител за, в, в полза на, на, на социалния модел, но пък се казва от друга страна тук, че е, социалният модел в Европа не е един единствен. Има, има различни е, е, модели. И мога отново да, да кажа, това, което констатира Световната банка. Повече от 50% превишават разходите за труд в Европа в онези от останалата част на света. И кризата сочи, че предприятията, които се отнасят гъвкаво към пазара на труда, оцеляват, разбира се, при условие, че поддържат и добър социален диалог. Благодаря. Благодаря. Госпожа Фишбак питала, има думата. Аз просто накратко бих искал да кажа за, за Амазон. Поне в Германия служителите на Амазон стъчкуваха опитвайки се, разбира се, да постигнат колективно договорените равнища на трудово възнаграждение в сектора на услугите. Ето на един пример за не особено резултатен социален диалог. Сега, и още нещо. Моята представа за конкурентоспособността е, се крепи върху качеството на продукта, върху новаторството е, на, на продукцията, но и върху е, мотивацията на работниците и служителите, способността им да, да, да произвеждат и, да, разбира се, да се приспособяват към променящата се среда. Нали, тук не става въпрос за конкурентност на каквато и да е цена, в това число социална цена. Това, това, е, това е погрешна представа за конкурентоспособността. И последно, е, за капиталоложенията наистина, е, необходим е обрат в европейската политика. Отказа от е, инвестиции, бюджетните ограничения не вършат работа. И както каза господин Чон, едно евро инвестираш в подобряване на условията на труда и получаваш минимум две обратно. Благодаря, поне Риго. Междувременно приветствам господин комисаря, който току-що се присъедини към нас, тъй като ще трябва да си, да си тръгна малко по-рано. Нека сега кажа, надявам се, господин комисаря ще може така по-осведомено предвид това, което предстои да чуе, да се включи в нашата дискусия. Да, интересно е. Конкурентно способно е дружеството. Да. Но какво е нивото на конкуренция в съответния отрасъл? Е? Знаете, освен това, потребителят има множество възможности да избира, например, ако вземем Амазон или пък въздушните е, превозвачи, е, Ryanair и така нататък. Така че има какво да се прави, не всичко е розово, трябва да се води социален диалог – и разбира се, има роля, която биха могли да играят агенциите като разпространители на, на е, положител, положителния опит. Е, но, но това въжи и за частните консултанти. Макинзи, една от големите консултантски къщи, започна кампания е, да, по популяризиране на представителството на жените в висшите ръководни органи на търговските дружества. В интерес на конкурентоспособността. И, и още нещо. А, а, аз бях поканен да се включа в, в бюрото а, и, и от името на бюрото на политическите консултанти, за да, за да се държа провокационно, с най-голямо удоволствие. А, Работил съм в Нью Йорк, след това ме прехвърлиха в Брюксел и трябва да ви кажа, че в Брюксел условията на труд се влушиха за мен. Нали, а Брюксел е една социално-пазарна економика, за разлика от Нью-Йорк, където върлува а, дивия капитализъм. И се питам защо така? Защо в Нью Йорк условията ми на труд бяха по-добри? Ами ще ви кажа, разликата е такава. В Нью Йорк, ако не съм доволен от работа си, просто излизам на улицата, влизам в, в, в следващия номер на улицата и си намирам работа, която да ми е по, по, нали, по-изгодна. Докато тук, е, е, почти невъзможно. И една от пулките от всичко това е, че никой не, не е сам, никой не работи в вакуум. А, а, хората са свободни да търсят по-добри възможности за себе си. Ние не бива да ги спираме. Ето това трябва да се знае. Благодаря. Бих искала да благодаря на всички агенции, на нашите гости. Господин е, вице-премьер, трябва да, да ви кажа, че вашият принос, е, смятам, бе особено важен е, за работата ни. Благодаря на всички колеги за тяхното участие. Бих искала да кажа няколко заключителни думи, които разбира се не ангажират нашата комисия по заедостта в своята цялост. Тук водим свободна дискусия. Е, предвид предизвикателствата на социалния диалог и а, е, е, новаторството а, по месторабота и в образованието, а, не можем да кажем, че тук а, имаме особено съгласие, дори в глобален а, състав, а, мащаб. Но а, тази липса на съгласие поражда диалог, поражда е, дебат е, е, по решенията, които могат да, да се намерят. Аз бях, между другото, особено впечатлена от току-що казаното от Бодуен Риго, е, за това, че, нали, малко карикатурно казано, да ги оставим сами на себе си, работодателите. Обаче аз знам такива случаи, виждала съм такива предприятия и работодатели, които настояват да бъдат оставени на мира. Това се нарича обаче самодисциплина и знаете докъде може да стигне. Господин Рего, вие казахте е, е, примерно в управителните съвети на дружествата, когато има повече жени, нещата могат да стават по-ефикасно. Да, е добре. Е, след като това вече е очевидно, а ако законодателят би могъл да се намеси да потикне малко, малко повече тази ефикасност, да стимулира всички останали, няма да е зле. Нали? Е, в крайна краш, въпроса е начина по, кой, по който вършим ние нещата в Европа. А, бях също така впечатлена от казаното от госпожа Макентайр за растежа. Да, разбира се, растеж трябва да има, но ние в крайна краищата излизаме от период на вече 10 години, а, а, при който се оказа, че тази, тази раз, развихрена, този развихрен, безразборен растеж всъщност не е без своите проблеми. И край на краища спекулативния растеж не бих казала, че обслужва социалната справедливост. Господин вице-премьер, аз бях особено впечатлен от, от много неща, които вие казахте тази сутрин. И особено от това, че според вас конкурентоспособността би следвало да се разглежда като въпрос на национално равнище. Става въпрос за конкурентоспособност на страната. И в такъв случай наистина всички принадлежащи към тази страна, би следвало да си подадат ръце за общи усилия. Вие също така казахте, че за вас е, нещо, нещо изумително и ви е, е, цитирам, че правата на, на вашите работници и служители в чужбина не са гарантирани. А това се родее с немалко размисъл, който, който водим ние тук в нашата комисия. Е, и аз така, всецяло се вслушвам във вашите думи. Е, вие по-нататък казахте за социалния диалог. Надявам се правилно да ви цитирам, че трябва да се подпомагат е, работодателите да водят социалния диалог. И това за нас също е особено важна полка. Спомням си какво каза веднъж председателя на Европейската комисия Барозо по повод на състоянието на, на Съюза миналата година, през 2012 година. Този път не го каза, но миналата година по повод на тогавашния си е, тогавашното си слово за състоянието на, на Съюза, той каза, че въпросът за социалния модел е въпрос за конкурентоспособността на Европейския съюз. Не бива да забравяме, винаги трябва да го повтаряме това. Аз а, е, а, е, не винаги съм била поддържаник на казаното от господин Барозо, но в случая смятам, че, че той има особено право. Сега, по-нататък. Въпроса за е, за е, измерителя на конкурентоспособност. Ако този измерител не е средния разход за труд, не бихме е, могли да постигнем съгласие по отношение на интересите на, работодатели, работници и служители. И едно направление, което присъства днес тази сутрин, което ни насочва към, към нещо ново, във връзка, между другото, казаното с госпожа Язловецка. Образователната, учебната система, която имаме днес, се числи към една минала епоха. В, в, две, в две отношения примерно, когато става въпрос за професионална квалификация за намиране на работа, системата е пригодена за време, когато нямаше масова безработица. Сега имаме масова безработица при условия на мобилност, на, на гъвкавост на пазара на, на труда, как, каквито нямаше само преди 10 години. И от друга страна, научно-техническия прогрес се, се движи с такива темпове, които, които наистина са безпредседенти, които бяха непознати когато бе създадена системата на професионално обучение. И, и това поражда предизвикателство. Първо, системата на професионална квалификация, която, която е, предлагаме, не, не бива да се свежда единствено до а, намиране на новата работа, след като някой е изгубил работното си място. Става, става дума за преодоляването на масовата безработица. Това вече придава ново измерение на въпроса за професионалното обучение. И вече, като добавим към това техническия прогрес, е, възниква въпроса за несъответствието между образованието, от една страна и потребностите на пазар на труда. Много се говори за това, нали? Но понякога човек остава с впечатлението, че едва ли не просто трябва да се понагоди. Веднъж веднъж образователната система да се така да навакса и, и, да, и да, да настигне пазара. Но, но това не е еднократно усилие. Тук трябва да се промени методиката, е, методологията, тъй като в противен случай винаги ще има наваксване, винаги ще има а, е, а, е, изоставане на образователната система от потребностите на пазара. И съответно тук възниква въпроса за развитие на образователните кадри, за обучаване на обучаващите. Сега отстъпвам председателското място на нашата колега Еди Пауер, на която сърдечно благодаря. И, впрочем, давам думата на нашия гост, господин комисар. Извинявам се, господин комисар, че не мога да остана да, да, ви, да ви изслушам. Но аз ще имам, разбира се, други възможности да се осведомя за казаното от вас. Имате думата, господин комисар. Madam Chair, uh, members of the European Parliament, uh, direct... Благодаря. Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, уважаеми директори, е, в началото искам да поздравя парламента и четирите агенции за това, че организираха този семинар. Извинявам се, че не можах да присъствам в началото, но смятам, че този семинар показва колко добре се справят агенциите. Те допълват работата на комисията, като дават доказателства, които пък се използват, когато се генерират съответните политики. Комисията оценява високо работата на тези четири агенции. Госпожи и господа, през последните пет години Европа стана свидетел на най-дългата финансова и економическа криза на континента след Втората световна война. По време на тези години на криза европейския социален модел се оказа защитата срещу е, бурното море, е, в което плаваме. Много работни места бяха спасени, спасиха се е, и гъвкавите решения, на които сме се радвали. В първите етапи на кризата защитихме домакинствата, което допринесе за по-доброто справяне с проблемите на по-късен етап. Кризата ни научи обаче, че наред с економическия модел, социалния модел, имаме нужда от подобрение на ниво Европейски съюз и на ниво държава членка. Едва ли има нужда да казвам, че за да излезем от кризата, Европа трябва да промени своя бизнес модел. Необходимо е да имаме регламент, регулация по-скоро на финансовия сектор. Е, трябва да е, има стабилна социална политика и да се реформира паричния съюз. От друга страна, необходимо е да видим какво може да се направи и по отношение на социалната страна. Европа трябва да направи повече тук. Целите, очертания в договорите и нашите обещания не трябва да се забравят. Ние искаме да има социален напредък, да има социална пазарна економика, економическо, социално сближаване и солидарност между държавите членки. Пълната заетост, заедно с социалния напредък, формират социалната, успешната пазарна економика и това е споменато в член 3 от договора за функциониране на Европейския съюз. Така се установява едно равновесие между отделните отговорности на държавите членки и солидарността между държавите членки на Съюза, защото Европейския съюз крайна сметка се свежда до отделна отговорност и до солидарност. Аз вярвам, че солидарността в рамките на държавите членки може да се подобри само ако се подобри солидарността между държавите членки. Това няма да се случи без засиленото участие на Европейския съюз. Европейските институции трябва да работят ръка за ръка една с друга. Е, националните системи в държавите членки пострадаха, особено с оглед на економическите мерки, мерките за фискална консолидация. Е, ние смятаме, че наличните ресурси следва да се използват по-ефикасно и ефективно, за да се справим с проблеми като липсата на дом или бедността сред децата. Започнаха в различни е, държави различни реформи на е, социалната система, за да се гарантира устойчивостта на пенсионната система, например. Е, бялата и зелената книга на комисията бяха изключително важни, тъй като те дадоха насоките и основните аргументи за реформи в държавите членки. Инициативата и пакета за справяне с младежката безработица доведоха до мобилизирането на финансови ресурси. По този начин, освен това, се начертаха най-добрите модели за преход от училището към работното място. Съвета прие така наречената младежка гаранция и младежка инициатива за заетост. Средствата там възлизат на 6 милиарда евро. Целта на тези инструменти е да се справим с безработицата като социално предизвикателство, възоснова на конкретни показатели. Младежката гаранция ще подобри заетостта сред младите хора, устойчивостта на тяхното работно място и в дългосрочен план тя би трябвало да помогне да се запази заетостта, като е, се избегне загубата на умения. Освен това се поставя ударението върху е, необходимостта, е, нуждите на трудовия пазар и по този начин се приспособяват учебните програми за младите хора. Вярвам, че всички тези инициативи ще помогнат за възстановяването на економиката и то пряко, но ще помогнат освен това и за възстановяването на европейския социален модел и за неговите промени. Естествено, има и други промени, които трябва да бъдат внесени отдолу нагоре, но за тях е необходима подкрепа. Например, социалната економика, в която се включват организации с идеална цел, кооперации, и така нататък. Е, тази економика генерира много работни места в Европа е, и е, много ценна продукция. Ние смятаме, че точно този аспект следва да се разгледа по-добре в държавите членки. През януари в Страсбург ще има конференция по темата и там ще участват много заинтересовани страни. Мисля, че едва ли ще дадем пълно определение на европейския социален модел, без да поговорим за важността на социалния диалог. Необходимо е да се засили участието на социалните партньори в взимането на решения и в изграждането на политики в Европа, Европейския съюз. Винаги е подкрепял социалния диалог в държавите членки чрез изграждане на капацитет, чрез финансова помощ. Съществуващите процедури на европейско ниво обаче могат да бъдат направени така, че да са по-ефикасни. Би следвало да има по-голяма прозрачност в разговорите на социалните партньори и в рамките на европейския семестър. На национално ниво социалните партньори трябва да участват във всички разговори и в някои страни е необходимо да има голямо подобрения, тъй като там можем дори да говорим за възстановяване на социалния диалог. Искам да се спра на три области, в които дейността на Европейския съюз ще е от съществено значение, за да се изпълнят социалните ангажименти, които сме поели. Първо, трябва да положим повече усилия, за да се гарантира, че Европейският трудов пазар дава повече възможности на нашите граждани. Наред с голямата безработица има и 2 милиона незапълнени работни места в Европа. Не достигат професионалисти в областта на здравеопазването, на информационните и комуникационните технологии, сред счетоводите служителите и така нататък. Естествено, винаги ще има незаети работни места, но точно това разминаване между търсенето и предлагането може да доведе до подобряване на мобилността в Европа. Комисията се опитва да модернизира работата на онлайн платформата EORES там, където могат да се намерят предлаганите работни места. Искаме да се оптимизират процесите на търсене и предлагане на, на работа. Искаме освен това държавите членки да могат да предлагат мобилни услуги, услуги по отношение на мобилността, които да отговарят на търсенията, на, на нуждите на, на трудовия пазар. Много е важно хората да могат да сменят работните си места, когато това е необходимо, е, да получават по-бързо работно място, когато завършват е, или е, да получават работно място, когато дълго време не са били заети. За да се в случай всичко това обаче трябва да се променят е, политиките. На второ място трябва да подчертая, че този период е изключително важен, тъй като сега се решава бъдещето на европейските финансови инструменти на ниво Европейски съюз и на ниво държава членка. По време на разговорите за многогодишната финансова рамка, ние казахме, че трябва да се гарантира бъдещето чрез достатъчно отпуснати средства за Европейски социален фонд, за Европейски фонд за така наречения ЕГФ, Европейски фонд, както и за младежката гаранция. Тези средства ще допринесат за укрепване на човешкия капитал, ще допринесат за социалното сплотяване. Активното инвестиране в човешкия капитал също е изключително важно. Ако всичко това, за което говоря, се осъществи на практика, ще можем да се радваме на конкурентоспособност и на растеж в 21 век в Европа. Госпожи и господа, добре функциониращия трудов пазар в Европейския съюз предполага и справедливи условия на труд, включително защитата на здравето на работещите. И това е много съществен елемент от европейския социален модел и важна задача пред Европейския съюз. Добрите условия на труд и доброто здравеопазване – ще доведат до реинтеграция на трудовия пазар, ще намалят възможностите за е, ранно пенсиониране. В економическата криза е изключително важно да се подобри безопасността на работното място, тъй като по този начин ще изпълним по-добре целите на стратегията ЕСА до 2020 година. Агенцията за безопасност и здраве на работното място допринесе значително за тези цели. Едно безопасно работно място, където менеджерите и работниците са мотивирани, отдадени на своята работа, е, това са местата, където всъщност ще се генерира растежа в Европа. Ето защо трябва да кажа, че са необходими подобни инициативи, но има нужда и от допълнителни мерки, като подобряване на качеството на стажовете. Това е изключително важно за младите хора. Трябва да се подобри работата на Европейската платформа срещу недекларирания труд. Госпожи и господа, днес Европейския съюз и в частност еврозоната преминава през е, тежка социална и економическа криза, безработицата е голяма, задълбочават се различията между държавите членки и се увеличава поляризацията в рамките на обществата. Тези тенденции са в разрез с нашите въжделения за пълна заетост, която наред с някои други цели е написана в договорите. тези цели трябва да са в центъра на вниманието на създаващите политиките. Същия член на договора, между другото, в който са записани тези цели, казва, че трябва да се подобряват солидарността и социалното сближаване в Съюза. Това означава, че всички хора трябва да участват в проекта на европейска интеграция, а не само най-богатите слоеве на обществото. Нашите економики са изключително обвързани и кризата го демонстрира. Ето защо заетостта, безработицата са проблем за всички. Европейския паричен съюз в първоначалния си вид не успя, не успя да се справи с разликите между държавите членки, не успя да се справи с структурните различия е, в е, обществото. От е, началото на кризата виждаме, че различията между така наречените северни студени държави членки различията между тях и различията между южните държави членки се задълбочават. Младежката безработица нарасна в по-слабите държави членки. Е, поляризацията се вижда особено добре в еврозоната, където не може една държава просто да, да, да излезе от а, валутния съюз. Съответно всичко това води до така, е, до така нареченото вътрешно девалвиране е, и до загубата на население. Да не говорим, че това пък от своя страна води до екстремизъм, до политически крайности. Ставаме свидетели на такива феномени всеки ден. Фискалният съюз от своя страна се основава на така наречения фискален пакт, като няма възможност за прехвърляне на, на средства. Всичко това, за което говоря сега, ще залегне в съобщението на комисията, което ще се появи следващата седмица и то е посветено на социалния е, социалния аспект на, на европейското сътрудничество. Ние предприемаме инициативи за укрепване на социалното измерение и функционирането на Европейския съюз не трябва да пречи на е, социалното измерение в е, Европейския съюз. Благодаря. Uh, uh, благодаря ви, благодаря ви за изказването, за окоръжаващите е, новини, които явно ще пристигнат съвсем скоро от е, комисията е, с оглед обсъждането на социалното измерение на Европейския економически и паричен съюз. Моята задача е само да закрия с сърдечна благодарност Особена благодарност е, на, на заместник е, е, премиера на, на Молдова, на директорите на агенциите, господин Летмайер, господин Валтес, госпожа Седлачек, госпожа Сербан. Благодаря на, на високо уважаемите участници в развилата си след техните изказвания дискусия. И накрая някои е, е, съобщения, е, едно от които е особено приятно, е, е, малка почерпка е на ваше разположение. Всички сте поканени пред залата. Закривам заседанието. Hogy nem,